because I have a copy of this paper. Thank you. Uh, colleagues, uh, ladies and gentlemen, shall we... Уважаеми колеги, дами и господа, нека да продължим с заседанието. Моля за внимание. Ме удоволствието да посрещнем в нашата комисия господин Силикиотис, който е министр на търговията, промишлеността и туризма на Република Кипър. Разбира се, той ще ни представи приоритетите и очакванията на кипърското председателство на съвета в областта на търговската политика на Съюза. За ваша информация или по-скоро за информация на нашият виден гост, мога да кажа, че това е една от най-натоварените комисии на парламента, тъй като външната търговия е една от най-активните динамични области на действие на Европейския съюз. Тук е с колегата Йоанни Скъснолидис който също приветствам с а, добре дошъл. Имахме удоволствието да посетим Кипър преди началото на кипърското председателство. И тогава имахме удоволствието да се запознаем с господин Силикиотис. И бих искал най-официално да благодаря на кипърското правителство и на господин Силикиотис лично за гостоприемната гостоприемния начин, по който ни посрещнаха в Кипър. Разбира се, ние, които бяхме в Кипър, знаем какви са приоритетите на председателството. А сега нашият гост ще ги сподели и с вас. Благодаря ви, че откликнахте на поканата, господин министър. За нас е огромно удоволствие, че сте днес тук. Имате думата. Уважаеми дами и господа, членове на Комисията по външна търговия, дами и господа, присъствието ми днес в Европейски парламент Трябва да отбележа, че посещавам четвърта комисия в парламента поради големият портфел от моите задължения. Та това ме посещение в парламента се вписва в една традиция, според която всяко председателство осведомява парламента за своите приоритети и за своите планове и намерения за 6 месеца на председателство. Но отвъд тази традиция, аз съм тук, за да засвидетелствам уважението си към институцията на Европейския парламент и важната роля, която той играе за запазване на авторитета на Европейския съюз на международната сцена. Тук съм също така, защото парламентът се работи непрестанно за една по-демократична Европа, която да е по-свързана с гражданите. А както знаете, основното мото на кипърското председателство е една по-ангажирана и по-свързана с гражданите Европа. Започваме председателството си в труден период, свързан с економическата криза. И в този контекст си даваме сметка, че европейските граждани непрестанно поставят под въпрос европейската интеграция. Важната търговия, независимо дали разглеждаме в многостранно отношение или в двустранно отношение, е много важна, защото международната търговия е един от основните стълбове за економическото възстановяване, от което толкова много се нуждаем. Смятаме, че ролята на Европейския парламент е много важна, защото тя допринася за този процес. Важно е също така Европейския съюз да запази своето водещо място и своята водеща роля в запазването на основните принципи на човешките права, демокрацията, върховенството на закона, устойчивото развитие. Всички тези принципи и всички тези политики трябва да бъдат отразени в економическите и търговски споразумения, които сключваме на двустранно равнище или които договаряме на многостранно равнище. Това задължение проистича и от а, а, плана за действие, който наскоро приехме. по време на това първо встъпително изказване, ще ми представя накратко водещите ни политики и това, което смятаме да направим през идните няколко месеца. Това беше решение взето от тройката председателства и бих искал да използвам тази възможност, за да благодаря на полското и на датското председателство за сътрудничеството и също така ги приветствам за отличният начин, по който се справиха с сътрудните досиета, с които бяха натоварени. Всичко това нямаше да е възможно, разбира се, без важният принос и сътрудничество на Европейския парламент и в частност на Комисията по външна търговия. Не бива да забравяме и ролята на Европейската комисия. А сега нека се върнем на днешната тема. В рамките на Евро... средиземноморското сътрудничество, според нас имаме необходимите условия за засилване на търговските ни отношения с държавите от Южното Средиземноморие продължават преговорите с цел сключване на секторни споразумения, а също така се надяваме много бързо да започнем и преговори с цел сключване на споразумение за свободна търговия с Йордания, Марокко и Тунис. По отношение на двустранните споразумения, мисля, че всички сме съгласни, че економическите и търговски економическото и търговско споразумение, което се опитваме да сключим с Канада, е сред най-важните споразумения, сключвани някога от Съюза. Дори мога да кажа, да си позволя да кажа, че това е най-цялостното изчерпателно търговско споразумение в света. Различните раздели на това споразумение отваря различни, разли, нови врати за сътрудничество и обмен между двете страни. Не бива да пренебрегваме висящите въпроси, свързани с разликите между економическите и регуляторни и управления системи на двете държави. Въпреки това, разчитаме на взаимното разбиране и на толерантността на двете страни, тъй като и двете страни се ангажираха да подпишат това споразумение. Нека сега да кажем няколко думи за Сингапур. Сингапур е сред най-важните партньори на Европейския съюз в Азия. Започнахме преговори с, с, с Сингапура и виждаме, че има много добра воля от страна на Сингапур за успешното завършване на тези преговори. Също въжи и за Малайзия, а следващата държава, с която ще започнем преговори е Виетнам. Относно преговорите с а, Индия, знаете, че размерът на Индия и бързият економически растеж представлява, на Индия представя огромни възможности за европейски предприятия, в частност по отношение на обществените поръчки. Ето защо полагаме усилия за постигане на напредък в преговорите с Индия с цел сключване на уравновесено споразумение. За целта обаче се нуждаем от реципрочна политическа воля от индийска страна, а за момента такава липса. За нещастие, преговорите с държавите от Меркосура след подновяването им се сблъскват с сериозни трудности, в частност след сериозното засилване на протекционистичните мерки от страна на Аржентина. Мерки насочени срещу европейски предприятия. Трябва да продължим и да засилим усилията си за премахване на тези мерки, за да може преговорите отново да започнат в един по-конструктивен дух и постепенно да се преодолее протекционизма в рамките на източното партньорство. Продължаваме преговорите с Армения, Молдова и Грузия, като се надяваме тези преговори да приключат в предвидените срокове. Европейския съюз трябва да продължава да играе много важна роля в борбата срещу бедността, както и в помощта за развитие на най-слабо развитите държави. В това отношение имаме две цели. От една страна Целта е прогресивният напредък на тези държави в световната търговия и от друга страна засилване на тяхната конкурентна способност благодарение на търговски споразумения. Ето защо трябва да засилим преговорите с цел сключване на, партньорства, на търговски партньорства с държавите от Африка и Карибския басейн. Ето защо Целта ни е да сключим подобни споразумения с държави в различни региони от Африка Карибския басейн. Както знаете, преговорите за преговори за споразумение свободна търговия с Япония бяха прекратени. На последният съвет на министрите на търговията комисарят Декухт заяви, на държавите членки, че комисията възнемерява да поиска мандат от съвета с цел постигане на подобно споразумение. Кипърското председателство ще изпълни своята роля на посредник за постигането на възможно най-добрите резултати, които да отразяват волята на Европейския съюз и неговите държави членки. И така стигаме до най-големият, до нашия голям търговски партньор, Съединените Американски щати. Трябва да положим максимални усилия за насърчаване на всички видове сътрудничество, които да имат облаки и за нас, и за САЩ. Основната цел е засилване и укрепване на економически растеж и създаване на работни места – Мисля, че има още много възможности, които можем да използваме и много потенциал в сътрудничеството ни с Съединените щати. Очакваме резултатите от дейността на работната група, за да може евентуално да започне преговори с включване на споразумение с свободна търговия с Съединените щати. Продължаваме с Китай. Вярно е, че потенциалът е огромен и постепенно започва да се създава добър дух на сътрудничество с цел постигане на отделно споразумение по отношение на инвестициите. Стана ясно, че многостранните преговори в рамките на СТО могат да придадат ново измерение както на многостранните търговски отношения, така и на двустранните отношения. За целта, разбира се, трябва да се създаде подходящата обстановка в рамките на това полугодие, за да подновим а, и засилим преговорите в цикъла на, в кръга на Доха в а, първото полугодие на 2013 година. Целта е да се подобрят от разпоредбите за разрешаване на търговски спорове. Отново подчертавам колко важна е ролята на Европейския парламент чрез редица законодателни инициативи, като например клаузите, които се бяха включени в двустранните споразумения между Европейския съюз и Централна Америка, както и споразумението за свободна търговия с Колумбия и Перу. кипърското председателство възнамерява да постигне напредък по това досие. Освен това се ползваме и с единодушие в рамките на съвета. Имахме възможност, възможността да се свържа с професор Морайра и бих искала да му благодаря, тъй като тези, тези разговори ни помогнаха да напреднем с работата по нашето досие. И през изминалите няколко дни кипърското председателство не стина успя да постигне значителен напредък по това важно и интересно досие. И така нещата се развиват добре. Не бива да забравяме и предложенията за регламенти Омнибус 1 и 2 или общите търговски регламенти. 4 години след влизането в сила на Лисабонския договор, може би е време да ускорим процедурите. Все още има проблеми, които трябва да бъдат разрешени и мисля, че те ви засягат пряко. От наша страна, ние се опитахме да постигнем максимално задоволителен компромис. Целта ни е да постигнем съгласие по тези два регламента по възможно до края на годината. Благодаря ви за вниманието и оставям на ваше разположение за евентуални въпроси. Е, much, Mr. Minister. Благодаря, е, господин министр. Преди да започнем дебата, искам да кажа, че кипърското председателство започна много добре в областта на търговската политика. Приключиха се преговорите по един много деликатен и спорен въпрос, а именно извънредните търговски преференции за Пакистан. Разбира се, нещата вече бяха доста напреднали, но много често последните метри са най-трудни. И за това трябва да благодаря на Кипърското председателство – за това, че успя да постигне един много балансиран компромис, като отчете голям брой от изискванията на парламента. Па първо. Второ, кипрското председателство успя да убеди съветът да приеме компромис по един друг много спорен и деликатен по политическо отношение въпрос, това са е, решенията за приложение във връзка с търговските споразумения. Това е особено важно, тъй като парламентът малко късничко реагира и излезе с обща позиция по този въпрос. Мога сега да обявя пред вас, че днес съветът информира парламента, че е готов да премахне спорното разделение, което се дължи на тези решения на съвета и да се съгласи на альтернативни способи за прилагане на тези търговски споразумения. Това е забележително постижение за едно председателство, което прави първите си крачки. И мисля, че би било справедливо да признаем тези постижения на кипърското председателство, тъй като за първи път заседаваме с представители на, на съвета. Мисля, че е уместно да посочим, че те започват работата си много успешно. Желаем ви успехи по-нататък по време на вашето председателство, но уместно е, редно е да кажем, че началото е много добро. А сега ще давам думата поред на координаторите. Първо Каспари от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашето слово. Имам три групи въпроси, с които искам да се занимаем днес. Първо, на пленарното заседание през септември вероятно ще разглеждаме присъединителният инструмент за страните от АКТБ за евентуално за 2015-16 година. Мисля, че трябва да се упражни натиск върху преговарящите и добре би било ако съветът и председателството ни се присъединят към нас, за да упражним натиск върху Европейската комисия, която не е особено активна в преговорите с страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Добре би било, ако съветът повлияе на комисията и ни помогне в изпълнението на тази задача. Второ, преговорите с Меркосур. Каквито и да са обстоятелствата, мисля, че е странно поведението на някои правителства, на Бразилия и Аржентина, например. Може ли председателството да поощри, да насърчи комисията да използва мерките, които са на разположение по споразуменията с СТО? Не разбираме защо от една страна договаряме споразумение за партньорство, а от друга страна се приемат санкции, които нямат нищо общо с изискванията по СТО. Добре е председателството да се намеси и да повлияе на комисията. Това второ. Трето, международните преговори. Вие споменахте този въпрос общо. Според мен има над дозина преговори за партньорство, сътрудничество и зони за свободна, споразумение за свободна търговия. Но повечето от тези преговори буксуват. Добре е, заедно с парламента и Европейската комисия да се направи списък на приоритетите. Говорихте за преговорите с Япония. Кога ще се премине към вторият етап от тези преговори. Имаме вече 16-17 групи преговори за, за споразумение за свободна търговия. Просто няма смисъл да преговаряме, ако не се постигнат резултати и би трябвало да се приеме някакъв график за тези преговори. И също така бих искал съвета да е, даде мандат за преговори преди края на вашето председателство. Четвърто, споменавам а, преговорите с САЩ. Имаме особен интерес а, от тези преговори. Още през 2006 година парламентът а, прикани комисията да договори с американците трансатлантическият пазар и неговите условия до 2015 но вече минаха 6 години и нищо не става, не се случва на този фронт. Би било добре, ако споразумението с САЩ се разглежда като един от нашите главни приоритети. Виждате как се развива световната економика през последните 15-16 години. Виждаме преразпределяне на силите в световната економика. И когато говорим за норми и за правила, виждаме как азиатските страни все повече се засилват и виждаме доколко, колко далеко могат да ни изтикат. И затова крайно необходимо е демокрациите да изградат свои съюзи. А, бих ви бил благодарен, ако кажете нещо по този въпрос. сега Бернат Ланге. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за вашето уводно слово и аз бих искал да се спре на три теми. Първо, каква е стратегическата посока, в която вървим? Понякога ми се струва, че търговската ни политика е като че ли ограничена в погледа си и се взира само в себе си. А, това дава отрицателни резултати върху заетостта в Европа. Един известно време се споразумехме с, споразумехме с съвета относно Пакистан. Това е чудесен случай за това как се споразумяваме относно една политика, която застрашава заетостта в Европа но тя се отнася, е, селективна е, защото се отнася само до някои страни. Има ли някаква явна насока, ясна насока за нашата, в нашата търговска политика, така че тя да обслужва интересите на Европа? Как е, тази нужда е, се отразява в различните преговори, които водим? Второ, Япония. Разбира се, искаме да сключим споразумение с Япония. Но съществуват е, много сериозни въпроси дали едно споразумение при сегашните условия ще отговаря на нашата цел да създадем повече работни места в Европа. Тоест и тук възниква въпросът. Ще чака ли, изчака ли съветът е, парламента да вземе отношение по този въпрос и дали задачата за запазване на заедостта в Европа ще бъде главно съображение при преговорите с Япония. Трето, говорихте за економическите възможности в нашите отношения с Китай. Струва ми се, че напоследък търговската политика на Китай – е по-скоро по-скоро обословена от конкуренцията с европейските доставчици. А вие, като председател и съвета през следните идващите 6 месеца, ще се опитате ли да накарате китайското правителство да поеме своите отговорности по отношение на държавните помощи, енергетиката, нарушаване на правата върху интелектуалната собственост. Знаете, много от 60% от фалшифицираните стоки идват от Китай. А, съществува въпросът и за политиката а, в областта на суровините, която води Китай. Ще направи ли съветът нещо по този въпрос? Следващият координатор Роберт Сърдис. Благодаря, господин председател. Господин министър, вие засегнахте в редица споразумения за свободна търговия, по които се водят преговори. Имате 6 месеца. На кои от тези преговори ще дадете приоритет? на кои от тези е, преговори за свободна търговия ще дадете приоритет? Това първо. Второ, не може да имаме ефективна търговска политика без е, някакви средства за защита срещу е, нелоялна конкуренция, субсидии и дъмпинг от трети страни. Като се има предвид сегашният процес на модернизация какво смятате да направите за модернизирането на инструментите, за средствата, с които може да защитим европейската търговия? Благодаря. Сега на, от зелените Франциска Келер. Аз замествам нашият координатор. Ако вървим по размера на групите, от големите към по-малките и само искам да отбележа, че групата на зелените е по-голяма от групата на ЕКАРЕ. Има много въпроси, ще се опитам да се огранича само до някои от тях. Но господин министр, но, интересно е да се знае какви полуки е извлекал съветът от поражението във връзка с акта дали акта беше отхвърлена поради своето съдържание или поради начина по който беше разработена и приета. Второ беше споменат Меркосур. Можете ли да потвърдите, че сега след като положението с Парагвай не е особено ясно, че Парагвай не е суспендиран а, от преговорите. И наред с това, тъй като Венецуела докато се присъедини към Меркосур като пълноправен член, ще бъде ли тя сега включена в преговорите? Това второ. И накрая, разбира се, Кипър е в много особено положение за съществуването на зелената линия между Република Кипър и северната част на острова. Тоест, имате опит в, в, с проблеми като нетарифните бариери пред търговията. Неща, които не винаги са логически не съществуват. Винаги сте казвали, че ще работите в, полза и за благото на гражданите. И мисля, че би било в интерес на гражданите на Република Кипър, на северната част на острова, също да имат полза да, от, от търговията и ще направите ли нещо за а, съживяване на търговията между южната и северната част на Кипър. Благодаря. Пол Мърфи. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на министъра за уводните му думи. Той ни представи един внушителен списък от споразумения за търговия, по които ще се преговаря по време на кипърското председателство. Искам да се спра на някои теми, които особено ме интересуват, както сториха и други колеги. Първо, необходимостта от укрепване на многостранния подход за по-нататъчното развитие на търговската политика на Европейския съюз. За това бих искал да ви попитам, имате ли конкретни а, планове за следващият а, кръг от преговори в рамките на СТО. Знаем за срещата на, мини... на министрите миналата година през, в Женева а, и за парламентарната асамблея тази година. По време на вашето председателство ще бъде това. И има ли нещо, което съветът възнамерява да направи по този въпрос? и може би парламентът да направи нещо, за да помогне. Втори въпрос. Парламента и съвета са, са законодатели. И затова аз бих искал да подчертая въпросът за даването на мандат за преговори. Още в самото начало трябва да се помисли за тези мандати и то да се обмислят заедно от парламента и съвета. Разбира се, съвета дава мандатите, но ако, но ако парламента също няма думата за това как ще се развиват нашите търговски отношения с нашите партньори, няма да получим исканите резултати. Отрицателният пример е акта. Разбира се, търговията е в интерес на гражданите на Европейския съюз, и трябва да имаме предвид е, това, когато започваме преговори, когато даваме мандат за преговори. Интересите на гражданите на Европейския съюз, нашите избиратели. И на трето споменахте мястото за страните от АКТБ. Африка, Карибския, е, Карибите и Тихоокеанският е, басейн. Мисля, че тук трябва да отчитаме взаимните интереси на партньорите. Ние сме едната страна, но трябва сериозно да приемем интересите на другата страна. Как възнамерявате да създадете атмосфера в съвета, която да стимулира това разбиране в полза на международната търговия? А и разбира се, и двустранните търговски отношения, и с Япония, и с Индия, и с страните от Меркосур. Благодаря. Well, um, I have still a number of additional requests. Uh, имам също още няколко uh, желащи да се изкажат. Uh, Кристияна Маскардини. Del ministro... Много внимателно uh, слушах казаното от министъра тук. Посетих Кипър преди известно време и сега видях колко сериозен е ангажимента на правителството, за да се чуе гласът му в Европа по редица въпроси, с които сме запознати. Както каза колегата от Зелените, а, наистина Зелените са повече от ЕКР, но Друго, което е ясно, е, че е, тя трябва да е по-наясно с а, а, проблемите в а, Кипър. Познати трябва да са и несправедливостите и случващото се там, преди тя да говори за търговията и търговските взаимоотношения. Шест месеца не са дълго време особено в контекст като настоящия. Много трудности не само за Европа, но за всички държави и за финансовите и економически системи. Се не черкера un altro, perché се continuiamo col sistema... И сега изглежда, че ни изтича времето, защото ако ние продължаваме с този капиталистически, потребителски подход, няма как да се решат проблемите. През октомври 2010 година настоящия този парламент а, гласува за регламент а, във връзка с а, неевропейските указания за происход на продуктите, но след това много нарушения имаше. Държавни глави и министър-председатели направиха какво ли не, вместо да продължат да защитават а, тази, тези принципи. Но сега парламентът изисква една яснота. Трябва да има заседание със съвета, за да може да се осъществят необходимите промени. Парламентът ще търси компромисно мълчание в продължение на а, две години е престъпно бездействие. По този начин европейските а, потребители, това е обезкуражаващо, обезкуражаващо е и за производителите. Трябва ние да се погрежим да направим това, което направиха големите държави, защото им липсва умения или инициатива, или желание, или воля, или а, чисто и просто не могат. Сето, това е сложен проблем. Знаем, че важни държави като Китай и Русия би трябвало вероятно доставят оръжие в Сирия. Даже в момента тече е, дискусия тук в парламента. Русия се присъедини или подписа срещу пресиите в Сирия или по този начин се присъединява и приема това, което се случва, всички тези продукти, които се продават в Европа без никой да знае, че идват от такива лагери с затворници. И така в момента нищо не може да се направи по въпроса. Говорихме за това и в предишния парламент, и в Женева неведнъж. Америка си мълчи поред причини. Чух редица депутати, които имат подобни на моите интереси в а, преговорите за споразумение с държави или групи в света, но ние няма как да продължим по този начин а, да вклю... сключваме споразумение без ясни а, правила, които осигуряват някакъв минимум. Нещо последно, което искам да спомена, вероятно в през август Сомалия ще има най-накрая избран президент или министър-председател. Явно, въпреки всички събития, за нещастие в Кения и къде ли не, има възможност да се установи някакъв контрол, за да започне все пак нормализация. Задавах такъв въпрос на комисията, сега нека задам и към съвета. Дали смятате, че ще е възможно за Сомалия и Европейския съюз да имат някакви инструменти, тарифи за конкретни продукти, така че поне хората в Сомалия да живеят малко по-добре. Знаете, където има по-малко бедност, има по-малко тероризъм. И последните желаящи за изказване и затварям списъка за, на този етап. Дейвид Марти, СНД, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Три въпроса, конкретни, повече повдигнати въпроси. Госпожа Келър повдигна въпроса за акта и какви полки могат да бъдат а, извлечени а, и ако съвета казва, че акта е а, мъртъв проект, защото парламента го е застрелял, то да не се налага отново да го правим. На следващо малко, място господин Шулц спомена този въпрос, но искам да попитам конкретно. Вие ще а, увеличите ли, ще удължите ли срока от 1 януари 2013 за а, смятате ли, че това е реалистичен а, срок и смятате ли, че това, което предлага като удължаване парламента е по-подходящо във връзка с а, Африка. А по отношение на Япония, ще изчакате ли обсъждането в парламента за мандата преди да го представите на съвета, за да се даде мандата на комисията? Благодаря, Дейвид. Ясни, конкретни въпроси, такива каквито трябва да бъдат. По-Мърфи. Благодаря. На първо място, добре е дошъл на министъра. Благодаря за вашите встъпителни думи и представяне. Първо един общ въпрос. Вие явно поемате председателството в времена, в които вече 5 години сме в много тежка економическа криза и търговията а, потенциално има много важна роля за изхода от кризата, както ако става въпрос за търговия в рамките на а, политиката, която водим в момента, как смятате, че може да има различно гледище и визия за бъдещето на търговията, така че да се допренесе повече за устойчивостта. И на второ място, конкретно във връзка с а, южните съседи, а, в миналото европейските лидери а, не изиграха красива роля, като даваха подкрепата си на а, управниците там. Сега, разбира се, има един скептицизъм, който се налага по отношение и на търговската част. Как можем да възстановим това доверие? Как да изградим търговски взаимоотношения, така че те да са на а, с по-добри принципи, така да, че да се стимулира регионалната интеграция и на последно място, отново по акта, вашият отговор. Девид, както каза, е ясен подхода на комисията да съживяваме акта е, по един или друг начин, включително и посредством цитата от и чакане на решението на съда. Разбира се, че ние ще сме против, ако комисията продължава да се връща. И накрая, госпожа Пападополо от социалистите. Благодаря, господин председател. През последните два дни слушам кипърските министри, които представят приоритетите на кипърското председателство пред различните комисии. И всички те се придържат към работната програма на Европейския съюз. Преди малко чух един от въпросите – които бяха зададени и искам да разясня малко нещата на госпожа Кевър. Госпожа Кевър спомена севера и юга в Кипър и за това, че трябва да се подобри вътрешната търговия между гръцките кипърци и турските кипърци. Тя говори, сякаш става дума за две различни държави. Аз искам тук да уточня, че няма две държави в Кипър, една в Северен Кипър и друга държава в Южен Кипър. А, може би при... Кипърското председателство ще се опита да ни обясни какъв точно е статута на турските кипърци и как точно тя гледа на пряката търговия. Thank you very much for the questions, plenty of them, dear Minister. I cannot give you благодаря за всички въпроси. А, мисля, че мога да ви дам господ... 15 ти на минути. Благодаря ви, господин председател. Най-напред да започнем с казаното от професор Морайра. от самото начало на встъпителното си изказване казах е, колко много се радвам на отличното сътрудничество между съвета и парламента и се надяваме да продължи в работата ни в същия дух. Професор Морега правилно отбеляза. В Кипър е, екипът ни не е много голям, но ние работим много упорито и въпреки, че въпреки малкият, малкият екип, с който разполагаме, от самото начало на председателството ни показахме, че имаме много сериозни намерения да работим активно. А сега преминавам към въпросите. Започваме с въпроса на господин Каспари. Относно в държавите от АКТБ. Относно регламента за достъп до пазара, Нямаме намерение да принуждаваме държавите от АКТБ да подписват каквото и да било. Когато този регламент влезе в сила, ни отворихме вратата, така да се каже. И сега трябва да продължим по същия път е, до постигането на споразумения. Въпроса за Меркосур. Тук всъщност се повдигат редица въпроси, бяха зададени редица въпроси. Първо, въпроса на госпожа Кевър. Вярно е, че освен проблемите с Аржентина, има проблеми и с Парагвай. Но има и редица други трудности в преговорите с Меркосор все още не сме на етапа на сключване на споразумение. Ясно е също така, че всеки път, когато Европейския съюз се опитва да сключва споразумение, той трябва да вземе предвид аспектите свързани с правата на човека. Не можем да подписваме споразумение без да имаме предвид този аспект. А сега за Япония. няколко члена на комисията ми зададоха въпроси, свързани с Япония, господин Ланги, господин Каспари. Ние проявяваме голям интерес към Япония. Бихме искали да започнем преговори, тъй като това би било един много добър пример. Но ще бъда съвсем откровен с вас трябва да бъдем конкретни. Относно позицията на парламента, тук гледаме нещата малко по-общо. Този въпрос беше повдигнат от господин Шолц. Предвижда се мандат и когато подписваме споразумение, трябва да минем пред парламента. Мисля, че има начини да останем в контакт по неофициален начин и да продължат отношенията между Комисията, съвет и парламента преди самото сключване на споразумението. Обсъдихме този въпрос с делегацията, която посети Кипър и в частност с господин Морейра. Мисля, че могат да се намерят тези начини за оставане във връзка. Всичко зависи от волята на двата законодателя. Защото наистина е важно да се вземе предвид и становището на съвета, и становището на парламента. Относно Съединените щати и това, което спомена господин Каспари, съгласен съм, Съединените щати са най-големият ни партньор в света и разбира се, като такъв са приоритет за нас. В рамките на споразумението, сключено на 20 юни, ние сме напълно готови да продължим сътрудничеството си с САЩ и да разгледаме всички глави на споразумението за свободна търговия. Това са приоритетите ни. На въпроса на господин Ланге. Yes, Mr. Kasolidis. Господин Касолидис. Председателят помолих е, ме да ви помоля да говорите малко по-бавно. Господин Косолидис, ще ви помоля да намалите скоростта на изказването си, защото това вреди на превода. И така на въпроса на господин Ланге. за Япония. Вече отговорих на този въпрос. Относно стратегическите насоки. Имате право, господин Ланге. В днешния свят с всичките му проблеми, с кризата и с безжалостната конкуренция, е ясно, че кризата не може да се ограничи само до един регион. Всички политики по света и всички взимащи решенията, трябва да вземат предвид този период на трудност, през който преминава световната търговия. В комисията и в съвета вече говорим за отварянето на пазарите за предприятията, но няма как да разкажем този въпрос сам по себе си. Трябва да гледаме по-общо на цялостната картина. Търговската политика е, е цел от общата политика. По въпрос на господин Ланге за Китай. Вярно е, има проблеми. Не можем да пренебрегнем факта, че може да имаме много по-тясни търговски връзки с Китай полагаме усилия за постигане на добри споразумения, но това не значи, че изключваме споразумения без никакви условия. Трябва да се спазват правилата на международната търговия, дори и когато става въпрос за Китай. Въпрос на господин Стърди относно приоритетите – Вече ви казах някои от приоритетите ни. Канада, Сингапур. Преговорите напредват добре с Малайзия, както вече казах. И също така казах, че възнамеряваме да подновим преговорите с Япония и САЩ. И да приключим успешно преговорите с държави от източното партньорство, като Грузия и Армения. За да имаме една успешна, модерна и ефикасна търговия, трябва ние, като Европейски съюз, да имаме собствена визия дори и когато а, срещу себе си имаме много либералното отношение на други държави. Трябва да си поставим, да си зададем някои въпроси и да си поставим много ясни цели. А именно, искаме засилване на двустранните търговски отношения, както и на многостранните търговски отношения. Госпожа Келер зададе редица въпроси. И ще започна с а, акта. Както знаете, комисията сезира съда на Европейския съюз. И е очевидно, че не можем да пренебрегнем решението на съда. Но междувременно ситуацията се промени. И трябва да вземем предвид тези нови аспекти, когато търсим ново решение. Да се върнем на въпроса относно Кипър. Има регламент относно търговията през зелената линия. И този регламент позволява улесняване на търговията за турските кипърци. Но гражданите на Република Кипър, където и да живеят, имат автоматично достъп до всички услуги, предлагани от Република Кипър. Независимо дали става въпрос за здравни институции или за друг вид обществени институции. Всички граждани са третирани по един и същи начин, например в правото им на достъп до здравеопазване, защото ние мислим за интересите и благото на всички кипърски граждани, включително и на турските кипърци. Съжалявам, че като кипърско председателство съм принуден да говоря, да говоря за проблемите на Кипър. Но действително такива има. Европейския съюз трябва да играе водеща роля в прилагането на международното право и до сега винаги е било така. Международното право трябва да се прилага по добър, по адекватен начин, а това означава да се прилага и европейското законодателство. А относно директната търговия, не бива да забравяме, че има много ясна законодателна основа, която трябва да се спазва. Такова е и становището на европейските институции и това е съгласно европейското законодателство. към господин Шулц. Относно кръга от Доха, подкрепяме позицията на комисията. Вярно е, че се стигна до блокаж и че трябва да се преодолее този блокаж. но за сега сме в една междинна фаза. Всички страни членки на Световната търговска организация непрестанно повтарят, че искат да постигнат положително решение. Мисля, че вече отговорих на всички въпроси, свързани с отношенията с държавите от АКТБ. Но сега преминавам към въпросите на госпожа Москардини. Мисля, че отговорих на въпросите ви, свързани с търговията. Разбирам, че трябва да ускорим процедурата в сътрудничество с парламента, защото е вярно, че редица държави членки се притесняват и трябва да уважим техните притеснения. Въпреки непрестаните усилия на предишните председателства, изглежда е невъзможно да се достигне до единодушие в съвета – не можем да изградим една функционираща, функционираща система, но предполагам, че системата за пускане на продукти на пазара трябва да ни улесни. Господин Мартин спомена акта. Мисля, че вече отговорих на този въпрос спомена и партньорствата. Ще трябва да намерим някакво компромисно решение. Разбирам добре позицията ви, но трябва да останем, трябва да бъдем реалисти. Трябва да достигнем до някакво споразумение между съвета и парламента. За Япония трябва да изчакаме. на въпросите на господин Мърви. Съгласен съм, че е жизненно важно да развиваме отношенията ни с държавите от този регион. Имайки предвид всички аспекти, свързани с правата на човека и демокрацията. Трябва да насречаваме тенденцията и стремежите към демокрация в съседните държави. За нас това е приоритет. Както знаете, Кипър е средиземноморска държава и ние сме в отлични отношения с съседните ни арабски страни. И затова се надяваме, че ще можем да допринесем за успешните преговори с тези държави. Преговорите са важни за тези държави от Средиземноморието, но са важни и за Европейския съюз. доколкото ми беше възможно, се опитах да отговоря на всички въпроси в времето, което ми беше отредено. be the... Благодаря ви, господин министр. Със сигурност не за последен път ще сте сред нас. Ще имаме и друга възможност да обменим мнения. Относно Северен Кипър, мога само да ви припомня, че имаме регламент относно търговията с северната част, в северната част на Кипър. Ние в нашата комисия поискахме ръководни насоки от председателския съвет, но за момента не сме получили отговор. Така че за момента има блокаж по този въпрос. Още веднъж ви благодаря, господин министр, и ви желая успех за оставащата част от председателството ви. Още веднъж поздравления. Моля да поздравите и вашият председателят, отговарящият за вършата търговия в кипърското правителство за първите постигнати успехи в рамките на вашето председателство. So, let's move to the next item. Минаваме към следващата точка от дневния ред и тя е точка 14. So this time I mean it. Um, this um, next item is Следващата точка е представяне на проучването за економическото значение на присъединяването на Русия към СТО и неговото Авторът е, Ричард Конели от Бирмингамският университет е тук, е, Център за източноевропейски и руски проучвания. Проучването е на лице. Имаме копия. И всички вече го държите в ръце. Се каже добре дошъл на автора, Добре дошъл, господин Конали. Имате думата, за да представите своето проучване. В рамките на 10 минути, ако обичате. Благодаря. А, а, а, Обикновено на научните конференции присъстват около 10 на души, половината от които се възползват от възможността да поспът. А, и затова ще се опитам, а, ще използвам стилизирани а, иллюстрации за една действителност, която всъщност е много по-сложна. Ще ви бъда благодарен. Ако имате конкретни въпроси, задайте ги след това. Ще се спра на три точки. Първо, накратко ще опиша главните ангажименти поети от Русия, за да бъде приета в СТО. Между другото, вчера думата е ратифицирала присъединяването на Русия към Световната търговска организация и т.е. до началото на август Русия ще влезе в СТО. Второ, какви са вероятните економически резултати от влизането на Русия в СТО? Разбира се, не мога всичките да ги изборя, но ще се спра на най-главните. И второ, последиците на всичко това за економическите реформи в Русия. Русия се съгласи да намали митата върху промишлените и селско-стопанските стоки. Не е чак толкова голямо значението на това. Още, особено като има предвид, че през последните години Русия е вече е постигнала известен напредък в либерализирането на търговията. Най-важното е подобряването на достъпа до пазара на услуги. По Този начин Европейският съюз и други страни, които се интересуват от инвестиране в Русия, ще могат да се възползват от това. Тоест, това е главният, най-важният интересен ангажимент. Какви ще бъдат е, економическите резултати от влизането на Русия в СТО. Сравнително скромни ще бъдат резултатите в началото. Грубо казано, в рамките на 5 до 7 години, ако всичко върви както е, е планирано, ще имаме около 3,5% от БВП към растежа на Русия ще се увеличи. Това не е годишно, 3,5 години, а 3,5% за БВП ме е за 3 до 7 години. Тоест не е кой знае какво увеличение към а, растежа на руската економика. Тоест, в това отношение ползата няма да е колко голяма. Около 3 четвърти от този растеж ще се дължи на премахването на а, бариерите пред е, далекосъобщенията, банковото дело и други услуги. А, може би там ще бъде най-големия растеж. А, малко по-малко от 20% ще идват от, дойдат от по-низките цени от увеличавата конкуренция за вноса. А, и то, за това полза ще имат руските потребители. И накрая, за съжаление, само 10%, съжаление на руските износители, само 10% и т.е. ще бъде ползата за тях, т.е. те няма да наводнат европейския пазар със своите стоки. Русия изнася главно петрол и газ. И затова подобрения достъп до нашите пазари няма да се отрази кой знае колко много около 3% ще дойдат от увеличаването на преките чуждестранни инвестиции. Това са отношенията с Русия с ОИСР. През последните години инвестициите се увеличават, но все още има значителни пречки пред преките чуждестранни инвестиции. Увеличаването от 70%, което се предвижда, едва ли ще се постигне. Това е първо, което трябва да спомена. Значи Русия поема редица ангажименти, но тя е сравнително неразвита страна, няма значителен административен капацитет. И дали ще бъде Владимир Путин или някой друг, Едно е да се решават неща, друго е да се прилагат взетите решения. Тук по апсисата виждаме е, е, различните е, други економики и виждаме къде е Русия най-вляво на апсисата. В резултат на това всички технически аспекти, поети ангажименти във връзка с влизането, приемането на Русия в СТО едва ли ще могат да бъдат изпълнени от руското правителство. Това е вторият главен пункт, на който искам да наблегна. И сега да обобщим економическите ефекти. Ако имаме предвид а, компонента на чуждестранните преки инвестиции, необходимо е да се подобри, подобрят условията за бизнеса в Русия, за да може да се постигне това. Но за да стане това, е, ще е необходимо значително, са необходими значителни економически реформи. Откъде ще дойдат тези реформи? Импулсът, потика за реформи, както в повечето страни, вероятно ще дойде отвън. Това е нещо, което може да даде на руският е, елит стимули, за да предприеме реформи. Но стимулът може да дойде отвътре. Владимир Путин и други висши ръководители могат да решат, че са им необходими реформи, а пък е, възможно е също и импулсът, е, потика да дойде отдолу от самия бизнес, от економическите субекти и оператори. Според нас, според нас и трите са възможни. Така да видим първо сега. Ще дойдат ли подтикът отвън? На тази графика са отразени подобренията или намаляването на економическите реформи в страните, които са влезли в СТО през последните 20 години. Виждаме, че няма връзка между реформите и членството в СТО. Тоест, влизането едва ли е потик за провеждане на реформи. В някои страни положението даже се влушава. Тоест, не трябва да очакваме влизането на Русия в СТО по някакъв начин да улесни или да даде потик за реформите. Второ, отвътре или отгоре ли ще дойде потика за реформи? През последните седмици правителството е, говори неща, които са отрадни. Но Както сме наблюдавали и другаде, економическите реформи настъпват там, където има увеличена економическа конкуренция. А економическата конкуренция в Русия всъщност намалява, не се увеличава. Концентрацията на пазара се увеличава след поред данни на ОСР. Държавният дял също се увеличава през последните три години. Това също е добре документирано това става дума всичко, за петрол и за други суровини. И като погледнем цялата картина, едва ли е, елитът ще става по-конкурентоспособен, тъкмо напротив. Наблюдаваме по-голяма концентрация през последните години. Тоест, мисля, че изгледите за значителна вътрешна конкуренция между економическите елити поради интерес към економически реформи като, като стимул за економически реформи едва ли може да се очаква. И накрая, възможно ли а, импулсът за реформи, потикът за реформи да дойде отдолу? Тук виждаме а, доходът на глава от населението на различни страни. Русия е близко до а, дъното тук. А, а и други фактори корупция, правова държава и така нататък. А тук с един кръг се, се вижда, че страни с подобни доходи на глава от населението на Русия, общо взето институционният ред е много а, несъвършен. Висока корупция, а, а, няма върховенство на закона и така нататък. Повдигам този въпрос, защото когато имаме това ниво на доходи на глава от населението, може да очакваме Русия много бързо да развие по-добра институционна структура, да въведе по-високи взискателни норми е, и така нататък. Е, протестите, които станахме свидетели през последните години, някои от тях, които продължават и до днес, е, показват, че има искания за по-добро управление, за по-добра администрация от страна на гражданското общество в Русия. Мисля, че това са първите признаци на едно дълго, продължително развитие, е, което ще упражни натиск върху руското правителство да подобри условията за е, бизнес и, за економическо развитие. Тоест, е, може да очакваме по-високи институционни норми, по-добър институционен стандарт и капацитет през следните години. Закличанията, какви са те? Приемането на Русия в СТО ще има скромно економическо значение, скромно въздействие върху економическия растеж и няма да стимулира вътрешните реформи. Напредъка ще зависи от подобряването на бизнес климата и административния капацитет. Това ще бъде а, основно. Ако не се подобри бизнеса, а, а, климата и административния капацитет, едва ли ще има а, развитие напред. Ключово значение, разбира се, е, има въпроса дали руският елит иска подобни реформи. И е, накрая трябва да се каже, че дори и да настъпят подобни положителни промени през след идващите идните няколко години, за 10-20 години може да очакваме в средносрочен план Русия да постигне стандарта, който сега наблюдаваме в Бразилия, Мексико и Турция, например. Тоест, нашите очаквания за развитие на Русия през следните няколко години трябва да бъдат доста скромни. И накрая, а, а, събитията в Русия в голяма степен се влияят от цената на петрола. Това е главният, главният който Русия изнася. И когато говорим за руската економика, ако цените на петрола растат или останат високи, стимулът е, за реформи няма да бъде особено силен. Но ако цените на петрола тръгнат надолу, тогава е, на различни нива ще видим е, по-голямо желание за реформи. Тоест, ако говорим за следните 10-20 години, трябва да кажа, че това в голяма степен ще определя отношението към економическите реформи в Русия. Благодаря. Благодаря, господин Конали. Да започнем диск дискусията. А първо са членовете на нашата група за мониторинг на Русия. Давам думата на Робърт Стъди, който е ръководител на тази група. Благодаря, господин председател. Моя въпрос е на последния ви екран по заключенията, които сте включили. Малко е рано, защото Русия едва с нощи или тази сутрин е подписала членството си в СТО. И бих казал, че може би след година или две можем да погледнем този въпрос. Но вие наистина ли ясно и просто смятате така на базата на всички а, други членове на СТО, ще бъде толкова малка важността? Не смятате ли, че, ще има достатъчно а, воля в Русия? за да се отворят наистина пазарите, да има дисциплина. Нали можем да съберем няколко въпроса и после наведнъж да отговорите? Пита председателят. Следва а, Джордж Кутец от а, социалистите, също член на мониторинговата група. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам ратификацията от страна на думата за а, присъединяването на Русия към СТО. Моето мнение и вярване е, че присъединяването на Русия към света още улесни търговията с Европейския съюз. И смятам, че присъединяването на Русия трябва да се преведе в обвързващи общи правила. Инциденти като наскорошната забрана за внос на животни от Европейския съюз трябва да бъдат избегнати. Също така енерги... енергетиката е важен момент в нашите отношения с Русия, но трябва да продължим нататък и да приключим тази глава за енергетиката на основата на принципите на реципрочност, недискриминация, прозрачност и така нататък. Смятам, че това са основните цели, които трябва да следваме. Ще видим, но Моето общо усещане и надежда е да бъде позитивно, положително това присъединяване поне за нас. Благодаря, Джордж, каза председателят. След това Хемо Чолц от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Смятам, че а, проучването дава наистина а, сериозна информация за възможностите като последствие от присъединяването на Русия. Но това, което ми се иска е да покажем по-подробно цифри за това какво ще означава всичко това за Русия. Защото всъщност страховете и дебатите в думата а, в Руската дума всъщност отразяват страховете и обсъжданията в руското общество, защото това е едно доверие в членството като обективна възможност за развитие. Има ли промяна в това отношение, ме интересува мен? Имаме ли а, други въпроси, по-конкретно другите политически групи? членовете на мониторинговата група не са тук, така че може би да ви дам възможност да отговорите на зададените вече въпроси. Ораторът без микрофон. Не знам дали правилно ви разбирам въпроса. Дали има воля в Русия? Според мен добре казахте, че, когато споменахте, че гласуването било доста а, с малка разлика няма възможност да се възползва а, от а, типа гласуване преди това, наистина а, заради броя гласове, остава въпросът дали наистина иначе щеше да мине, макар че обикновено по левите партии гласуват с правителството, но така или иначе принципно всички гласувания са сравнително сигурни и този, тази малка разлика в гласуването говори наистина за реален въпрос и дебат, който стои. И се говори, че наистина голяма част от обществото е в подкрепа на присъединяването. Така че тук виждаме, че централизираното руско управление не винаги отразява и се вслушва в общественото мнение. Вие питате откъде идват данните. На първо място аз сравних економическите реформи, економетриката с други държави. Това е в руската економика, структурата и и как това се отразява на всички подсектори в економиката. Предполагам, че е най-просто казано, секторите, които няма да се справят добре, са тези, които в момента се защитават посредством различни официални и неофициални бариери за търговия и инвестиции. Остатъците от дните на Съветския съюз, да речем подобно на селскостопанската индустрия. Това са секторите, които се съпротивляват на членството в СТО. Последните няколко дни аз следя руската преса, както винаги. И има много сериозни части от управлението в Русия, които казват на широката общественост Вижте, ние ще организираме начини, за да ви защитим от а, пълните следствия на членството в СТО. В СТО. Разбира се, това може и да е в рамките на правилата на СТО. Това, което аз казах в този смисъл е, че вероятно ще има неофициални бариери. Второ място, това, което казвате, че е положително. Действително, аз в никакъв случай в никакъв случай не казвам, че няма да е положително. Ще има наистина и в средносрочен план и с продължение на, на времето по-нататък също. Казаното от вас за енергетиката също е важно. Русия е необичайна с това, че има много сериозен дял в а, а, петролната индустрия. това е различно от Венецуела и други държави, където в Русия е почти 50 на 50 държавна и частна собственост. Т.е. този смисъл е доста отворена. Изискват се технологически изисквания. Това въжи и за другите ресурси в Русия. За тях ще са необходими технологии, така че ще има голяма роля за външните е, предприятия. Дали това е ясно посочено в главата за енергетика е друг въпрос. Според мен ще има все повече международни ферм, фирми в Русия, защото там няма необходимите технологии за възползване от а, е, тези ресурси, с които те разполагат, особено в по-студената част. На един от моите екрани тук виждаме за економическите ефекти предпоследната линия виждаме ефекта според економетриката на Световната банка на а, трудовата сила с умение без а, високи нива на умение. И така, когато има повече международни предприятия в Русия, трудовата сила, която има съответните умения, ще може да се възползва, ще стане по-конкурентен вътрешния пазар. Тук обаче също така се казва, че работната сила без кой знае какви умения няма да може да се възползва. Те ще се възползват частично от тарифите и ще има по-голяма покупателна способност, но най-общо казвам това, което се казва тук е, че работната сила без а, специализирани умения по-скоро ще страда като последствие. Но това е нещо, което виждаме това и в други държави дори и в развитите страни. Тъй като тази предобна работна сила се търси в а, и развиващи се страни. И това, което виждаме тук, е, че действително, че като част от а, нашия свят, Русия ще се изправи пред подобни на нашите проблеми. Надявам се, че по този начин отговорих на въпроса. Благодаря. Благодаря много, доктор Конали, казва председателят, за това, че ни представихте вашето изследване. И така, преминаваме към точка 15. Размяна на мнение с комисаря Дагух. Той вече е тук. Добре дошъл отново в нашата комисия. Този път той ще се ще ни представи междинния доклад на работната група на високо равнище е с САЩ в областта на работните места и растежа. Както знаете, тази група беше създадена в резултат на последната среща на високо равнище е с САЩ през ноември. Комисарят Дегухт я председателства заедно с Рон Кърк, представителят на Съединените щати. От самото начало беше определено, че между ние доклад ще бъде а, съставен през юни. Така и стана и затова сме тук. И нека чуем комисара по този международен доклад, който прави предварителни а, препоръки, за да може да има най-голям шанс, потенциал и от двете страни на Атлантическия океан за работните места и растежа. Добре дошъл, господин комисар. Имате думата и това е вашия микрофон. You can, you can keep it. Here, here microphones are on the left. There is something on the left in this parliament. Има нещо отляво в а, този парламент. Знаете ли, господин председател, хлябът е винаги отляво по време на вечеря. Okay. Um, so thank you very much, uh, uh, and, uh... Благодаря много, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен ще бъде удоволствие да ви информирам днес за състоянието на взаимоотношенията с САЩ и по-конкретно международния доклад на работната група на високо равнище в област на работните места и заедостта и растежа. Искам да използвам тази възможност да ви информирам и за последните развитие в Женева на края на моето изказване. Колеги, знаете колко са важни търговските взаимоотношения между ЕСА и САЩ. Повече от 1,8 милиарда а, стоки и услуги се търгуват всеки дневно. Имаме инвестиции повече от 2 трилиона. 3 трилиона, извинявайте, и една трета от търговията в света се генерира от двете страни на Атлантика. Така че това са най-важните взаимоотношения в областта на търговията. Какво може да се направи? През а, среща на високо равнище на 28 ноември 2011 установихме тази, създавахме тази работна група на високо равнище в областта на работните места и растежа, за да се очертаят а, областите, в които може да се работи за конкурентоспособността и от двете страни. Както знаете, съпредседателстваме с господин Робърт Кърк а, и моя милост и смятам, че заедно можем да очертаем потенциалните възможности. На 19 юни приехме междинния доклад, където стигнахме до предварителното заключение, че цялостното споразумение по темите за инвестиции и търговия ще а, даде най-голяма най-голяма възможност за всички тези въпроси и от политическа гледна точка а, също ни дава възможност за един цялостен пакет. Макар да няма политическо а, решение до момента. Процеса, който беше иницииран по време на последното заседание на високо равнище, определено се движи в тази посока. Въпреки първоначалните колебания, Съединените щати не искат такъв отделен подход. Това е в съответствие с интереса на Европейския съюз, тъй като е единствено един цялостен подход ще ни помогне да постигнем реални резултати в области от интерес, като обществени поръчки, услуги и регулаторни въпроси. Включваме типичните за споразуменията теми, като тарифни, нетарифни бариери, авторско право, права за конкуренция и така нататък. По тарифите за всички типове а, стоки. Целта е да се а, отпаднат всички мита. Само, че ще има някои селскостопански продукти, които заради своята чувствителност ще имат специален режим. Например, след дълги а, преходни периоди или с постепенно увеличаващи се или намаляващи квоти. От политическа гледна точка това е изключително важна степен на важност. Междинният доклад е основан на ниво, високото ниво на амбиция на всяка една от страните да се регулира с необходимото ниво на защита. Изключително важно е поканата към заинтересованите страни да представят различни предложения, за да може да се отрази въздействието на търговията по регулаторните теми а, също така анализираме в момента приноса на европейската индустрия и начините по които може да се приложи това в споразумението. Разчитам на вашата политическа подкрепа в това усилие. Нивото на хармонизация при услугите ще бъде подкрепено от споразумението, тъй като имаме висока амбиция. Също така ще търсим и нови пазари в трудните области. Инвестиционните режими са отворени вече, но ние искаме да отидем по-нататъка, както по отношение на либерализацията, така и защитата на инвестициите, където ние ще се възползваме от най-високото ниво на защита, което до момента е било преговарено. Достъпа до а, обществени поръчки е изключително интересен момент за Европейския съюз. За първи път САЩ а, са готови да се ангажират с, с такъв а, достъп и нивото на авторските права се защитата на интелектуалната собственост се подкрепи от двете страни. Искаме да се разрешат а, тези области на, на разлика постепенно да има сближаване, включително ние разглеждам възможността за сближаване на данните по отношение на географските означения. Стремим се към едни нови правила, които ще са адекватни за 21 век, както за едната и за другата страна, така и при многостранни преговори, свързаните с търговията аспекти на конкуренцията, достъпът до различни възможности. И на 19 юни след среща на G20 в Лоскабос, европейските и американски лидери се ангажираха да действат колкото може по-бързо за постигане на решение по-късно на тази, тази година за преговорите. В периода между сега и окончателния доклад ще има много работа по пътя очертан от междиния доклад. От обща гледна точка става въпрос за по-подробно подготвяне на областите очертани от междинния доклад, за да може да продължат а, преговорите. Мисля, че сме а, положили едно добро начало. И сега усилите ни са насочени към окончателния доклад и началото на преговорите по едно цялостно споразумение. В паралел извършваме оценка на въздействието, а, като резултатите от нея ще се включат в нашата работа. И накрая ще започнем в началото на 2013, се надявам, преговори, за да можем да се е, да приключим процеса в началото на 2014. Нека сега накратко да говоря за е, преговорите за услугите в СТО. Генералният директор Димарти вече ви съобщави началната информация през май. Имаше и технически, техническа среща през юни. Както знаете, Европейския съюз продължава да участва активно в е, срещите на експертно равнище относно услугите. Това са преговори, които се водят между около 20 страни членки на СТО в, Женива, в Женева. На, през месец юли беше публикувана съместна декларация от тези държави. Целта на тази инициатива е да бъде добра основа за добър резултат на многостранно равнище. Надяваме се също така това да допринесе за прилагането на Гад В това отношение много важна е и структурата на ГАД. Ако възприемем структурата на Гад, се може по-лесно да постигнем споразумение на много странно равнище. Целта е също така да привлечем и други страни членки на СТО да се присъединят, в частност бързо развиващите си економики. Да играят все по-голяма роля в търговията на услуги на световно равнище, но за момента не полагат усилия за увеличаване на либерализацията на търговията на услуги. За комисията това е възможност да работи по своите цели в областта на, на търговията на услуги. водим преговорите е, възоснова на насоките дадени от съвета. Ще продължаваме да информираме парламента за по-нататъчното развитие на преговорите и ще се радвам да чуя вашето становище. Благодаря ви, господин председател. Председателят, благодаря комисар Дегурт. Както забелязахме, засегнахте две теми. Едната е свързана с Съединените щати и работната група на високо равнище. И втората е свързана с многостранните преговори в рамките на СТО относно сключването на многостранно споразумение относно услугите. Има две различни теми. Този път ще се отклоня от правилото за това, че даваме думата първо на членовете на групата за наблюдение за САЩ ще дам първо думата на координаторите на политическите групи, а те от своя страна, разбира се, могат да предпочитат да отстъпят думата на член от тяхната група, който е член на групата за наблюдение ЕС САЩ. Започваме с Даниел Каспарин. Господин комисар, благодаря ви за встъпителното изказване. Благодаря ви и за големият ангажимент, който, пое, който сте поели в отношенията между Европейския съюз и САЩ. Мога да кажа, че предишни, двамата ви предишни предшественика малко пренебрегнаха този въпрос и затова ви благодаря, че полагате такива усилия за постигане на напредък. През 2006 година Европейския парламент помоли комисията с огромно мнозинство до 2015 година да има интегриран пазар с Съединените щати. Но за момента се полагаха доста скромни усилия за постигане на тази цел. Миналата година публикувахме моя доклад за стратегията за международна търговия и там отново искахме на комисията да има напредък и се радвам, че днес виждаме този напредък. Вярно е, че ситуацията на световно равнище се променя, променя се и международната търговия. В Европа си даваме сметка за това, но и Съединените щати си дават сметка, че тяхната роля, тяхното влияние в световната търговия намалява не намалява драстично, но намалява прогресивно. Ето защо трябва да защитаваме принципите си по отношение на човешките права, на демокрацията, на техническите изисквания и т.н. И за това, за целта имаме нужда от е, едно сътрудничество, от търговско сътрудничество в Съединените щати, достойно за нашите две страни, за страните. Надявам се да постигнете едно споразумение, което да отговаря на тези очаквания и ще се радвам, ако във вашата генерална дирекция се ангажирате за започване на преговорите през идната година. Надявам се наистина да а, нашият а, самолет да успее да излети а, безпроблемно. и ще бъде наистина много добре, ако самолетът ни излети от тук и достигне успешно и безпроблемно от другата страна на Атлантическия океан. Ще бъде също така отлично, ако можем да прекратим, да приключим преговорите през 2014 година. Знам, че това е много амбициозен план, но разполагате с 9 месеца и ви моля да ги използвате максимално и мога да ви уверя, че моята политическа група ще ви подкрепи напълно, защото имаме общи интереси, имаме общи интереси в областта на защитата на демокрацията и на човешките права, налагането на определени технически норми в световната търговия и за всичко това има нужда от подкрепата и сътрудничеството с САЩ. Още веднъж ви моля за по-голям ангажимент в тези преговори и също така ще ви помоля да вземете предвид а, а, следното. Ако успеем да, ако успеем да договорим едно мащабно споразумение с Съединените щати, ще трябва промени в европейското законодателство. Ако искаме да има взаимно признаване, ще бъде добре да се създадат необходимите условия, за да могат компетентните по съответните досиета комисии на Европейския парламент да вземат участие от самото начало на преговорите. Важно е преговорите да не се провалят, защото продължаваме да взимаме и да приемаме норми на европейско равнище, които се прилагат само в Европа. Това би било пълен абсурд. Ето защо е важно нашата комисия, комисията по транспорт, комисията по промишлеността, комисията по околната среда, комисията по селско стопанство, тези четири големи комисии в Европейския парламент трябва да вземат активно участие в преговорите, за да не се създават излишни проблеми. А по втората тема, относно услугите, ще ви бъда благодарен, господин комисар, ако може да ни кажете защо този процес не се, на преговори не се води в рамките на СТО. Казахте, че за момента преговори се водят между 20 членки на СТО. Така че ще ви помоля да ни отговорите защо за пореден път не можем да водим тези преговори в рамките на СТО. Защо в рамките на СТО се обособява такава група от 20 държави, защо не може да привлечем повече държави в тези преговори? Председателят, благодаря. Съгласен съм, че трябва да положим максимални усилия, за да привлечем компетентните ресорни комисии на парламента, комисията по вътрешния пазар, по транспорта, по околната среда и тъй нататък. Наистина това е важен въпрос, който трябва да се обмисли. Бих искал също така да ви припомня, че взехме решение в нашата комисия – да изготвим доклад по собствена инициатива относно търговските отношения между Европейския съюз и Съединените щати. Беше дадена тази възможност с публикуването на, на междинния доклад. Вече имаме и предварителен график. На 17 септември ще разгледаме проекто доклада. На 21 септември изтича крайния срок за подаване на измененията. През октомври ще се гласува проекто доклада. след което ще се гласува и в пленарна зала. Целта ни е да можем да изкажем нашата позиция в този подготвителен етап на преговорите и за да може Европейския съюз да изкаже своето становище преди тази работна група на високо равнище да е окончателния си доклад до края на годината. Аз ще бъда докладчик по този доклад. И сега преминаваме към координаторът на групата на социалисти демократите Берт Ланге. Моля, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, смятам, че е напълно уместно най-накрая да започнем преговори за партньорско споразумение с, с Съединените щати. Смятам обаче, че трябва да гледаме реалистично на нещата. Вярно е, вече имаме доста богат опит в преговорите за постигане на споразумение. Бях използвани различни подходи. И затова смятам, че наистина трябва добре да се замислим върху какво искаме да се съсредоточим. Трябва да вземем предвид много голям брой законодателни документи, но трябва също така да имаме предвид и графика. Господин комисарят го спомена, можем да започнем преговорите след президентските избори в Съединените щати. Всички знаем, че половин година преди частичните парламентарни избори в САЩ, вече няма как да се водят преговори. Ето защо на практика разполагаме с прозорец, времеви прозорец от години и половина за водене на тези преговори. И този срок няма да ни е достатъчен, за да обхванем всички области. Така че трябва да видим какво действително трябва да се съсредоточим тарифите, например. Има области, в които тарифите са много ниски от двете страни, има други области, в които има много високи тарифи. Да вземем камионите. Мисля, че там равнището е от 22%. Това е много високо ниво. Трябва да разгледаме тарифите и да видим къде са нашите конкретни стратегически интереси. По отношение на нетарифните въпроси, водеха се преговори относно емисиите от камиони. И вижда, че тези преговори продължават от много време вече и те се оказват много сложни, защото винаги се стига до елементи свързани с конкурентоспособността. Ето защо ще се радвам, когато разглеждаме въпросите за нетарифните бариери, да се вземат предвид и да се определят конкретните ни приоритети, защото ако тръгнем с прекалено големи амбиции, няма как да постигнем споразумение. Думата има групата на либералите. Робърт Стърди тук ли е? Благодаря, господин председател. Господин комисар, съгласен съм с Даниел. Приветствам подхода ви. Well, uh, fault was mine. Let's go back to ALDE because Maritje... Извинете, връщаме се отново към групата на либералите. Ще дадем думата на представители на групата на либералите в... Благодаря, господин председател. Не знаех дали ще даде думата първа на координаторите. Аз съм и не само член на работната група, член съм на делегацията за САЩ, работила съм по различни постове по нашите отношения с САЩ. Искам да попитам едно нещо конкретно, защото то се споменава в междинния доклад, пък споменават се други колеги, а това са възможностите за стандартизация и за новите технологии. Какви възможности виждате там? И в това, във връзка с това, какво от Какво очаквате да бъде въздействието на отношенията между САЩ и Европейски съюз върху трети страни? По-специално върху търговията по отношение на Китай и други нови бързо развиващи се економики. Друг докладчик в Сянка, който е координатор на Зелените, също член на постоянната група за отношение с Съединените щати. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Както винаги, удоволствие е да ви посрещнем сред нас. А, а, мислим за един самолет. Самолетът, който лети между Европа и САЩ, например, Конкор беше такъв самолет, който е много бърз. А, последният полет на Конкорд обаче беше не повече от 25 км. Значи, Въпросът е колко бързо искаме да вървим. И когато става дума за сближаването с Съединените щати, искам да разбера в крайна сметка, като оставим на страна политическите съображения, докъде сме стигнали а, а, по, към а, така наречения single undertaking от една страна и секторният подход на Америка от друга страна. Какъв тип споразумения искате да постигнете с САЩ? Това първо. Второ, когато а, говорим за а, уреждане на търговските въпроси, мен ми се иска да има по-голямо сближаване върху начините на сертификация, например. А, но знам, че това е труден въпрос. Също така обозначенията на географски происход, културните стоки, като аудиовизуалните продукти, например, те са много важни за Франция. Генно модифицираните продукти, обработката на месото и така нататък. Трябва да видим как тези въпроси, въпроси на регулирането, не опират само до това дали има или няма а, а, не митнически пречки, а става дума за определени предпочитания. А, какво може да ни се каже по този въпрос, защото когато имаме огромни проблеми а, е, по уреждане на отношенията и с Япония, и с САЩ, и ако, ако, ако ние намалим нашите е, е, регулационни изисквания, може да, се, да улесним нашите преговори. Защото, както го казваше и Берн, във връзка с е, е, големите товарни автомобили, там става дума за емисиите. Има е, определени опасности е, за това къде ще сложим нормите. Значи не става дума не само за търговска стратегия или пък за стратегия по отношение на селско-стопанските продукти. Е, значи, като оставим на страна политическата воля, а е, законното, абсолютно законното изискване да улесним и развиваме търговията си, как какви виждате като перспективи в това отношение? И накрая, тъй като ставаше дума за СТО, факта, че Европа и САЩ договарят споразумение за свободна търговия, какво би значило това в многостранен план? Защото очевидно е там, че като имаме преговорите с Япония, с Канада, с САЩ, факта, че големите търговски блокове когато преговарят по търговски въпроси, ще го правят в рамките на ОМС, на, на, на СТО. И тогава какво ще стане с тези двустранни споразумения? А сега Роберт Стърди, който е не само координатор, но също така член на групата за мониторинг на Съединените щати. Благодаря, господин председател. Господин комисар, с голяма радост чух началото на вашето изказване, докато вие не споменахте една дума. А, и става дума за селското стопанство. Не е мръсна думата, но е, ме, винаги ме тревожи. веднага става дума за хормони, за геномодифициране, гемота и за а, други подобни работи. Аз очаквах предишният кръг, в Уругвайският кръг от преговорите по СТО и там се повдигнаха всички тези въпроси. Те направо унищожиха преговорите. И не може ли да оставим на страна селското стопанство? Да го оставим на страна и да преговаряме за него съвсем отделно, защото можем толкова много да спечелим, ако използваме възможностите на едно бъдеще споразумение с САЩ. Това е главното според мен. Какво, какво мислите е, за предстоящите избори? Там, разбира се, непрекъснато има избори, но предстоят президентски избори. Как ще се отрази това върху отношенията ни? Говорите за един 18-месечен график, ако е така чудесно. И какво мислите за пан а, пас, за споразумението а, пан Пасифик а, и какво ще бъде неговото въздействие. И накрая още един координатор а, от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на господин комисара. Благодаря, господин комисар. Вашия доклад, ва, вашето изказване Е, се спря на подготовката за сключен споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и САЩ. Последната среща в Копенхаген показа а, че а, не можем да включваме а, подобни въпроси в нашия дневен ред, защото като си има предвид, че предстоят избори, като че ли не може да се провежда последователно програма за по-висока заетост и растеж. Как в такъв случай работната програма по прозрачен начин ще демонстрира на нашите граждани как търговските отношения между нашите две големи географски района ще помогне за опазването на работните места и за създаването на устойчива перспектива за економиката. За да имаме устойчиви, дългосрочни отношения с САЩ. Защото Сегашното економическо положение от двете страни на Атлантика показва, че този подход не работи. Казва ни се, че едно подобно споразумение трябва да бъде така формулирано, че не се отрази отрицателно на заетостта господин Гаспари говореше за ускоряване на нещата, но мисля, че няма да може да отговорим на очакванията на гражданите на Европа. Geht es eben auch um den, den europäischen Markt für US-amerikanische Agrargüter zu öffnen. Разбира се, че трябва е, отваряне, взаимно отваряне на пазарите. Но въпросът за геномодифицираните организми е изключително актуален. И е, да, тази глава просто не може да е, бъде пренебрегната. Но това, което... Какво не виждам в междинния доклад? Не виждам общи научно-изследователски усилия, усилия също така за защита на инвестициите, на заетостта, например в областта на услугите, където тя е засегната от финансовата криза. Това, което господин Каспари поиска да направи Европейският парламент – може да се пожелае и на Европейската комисия и с ваша помощ може да ги привлечем за постигане на тези цели. Европейският парламент все още не е направил своя конструктивен преход, а, преп, а, принос а, по този въпрос, но очакваме и ролята на съвета. Пабло. Пабло. Благодаря, господин председател. Господин комисар, съгласен съм с вас по отношение на значението на търговският обмен е, в създаването на повече работни места е, и е, как то може да ни помогне, за да преодолеем кризата. Договарят се споразумение свободна търговия и за асоцииране ние имаме общи корени и общи ценности с, амер... с американците. И от тях и у нас съществува желание да се стимулира свободната търговия. това личи в нашите споразумения за свободна търговия и с Мексико, с Чили, с Перу и с други страни в Латинска Америка. А бих искал да знам какво мислите за това. Не може ли комисия за, да, да, да помисли за създаване на зона на свободна търговия, която да обхване и Латинска Америка наред с Европейския съюз? и а, САЩ. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Най-напред за преговорите между Европейския съюз и САЩ. Истина е, че един голям интегриран трансатлантически пазар а, е привлекателен. Но съществува възможността за а, автономията на а, регулирането. Имаме екологични, санитарни и, и други норми, също така политика в областта на селското стопанство. А като вземем конкретните примери, например, тежкотоварните автомобили, които бяха споменати от колегите и а, е, е, разпоредбите, свързани с тях. А, но това са частни случаи. Но да видим в големите а, е, отрасли. А, в световен план ние сме най-големите партньори и не би трябвало да има големи пречки пред търговията помежду ни. Но там, където стават пречки, трябва да видим какво може да направим и в промишлеността, и в заедостта, и от едната, и от другата страна. Това първо. Второ, как е въпросът с тази интегрирана зона с Канада и Мексико? но а, с Канада сравнението е по-лесно, но при, при Мексико нещата са по-различни. там вече знаем, съществуват проблеми, които изпитват САЩ. И значи ли това, че споразумението между САЩ и Европейския съюз че а, а, стоки, произвеждани в Мексико, много лесно ще транзитират през а, САЩ и ще стигат до Европейския съюз. А, наред с това, много странните споразумения за а, услугите в рамките на СТО, но става дума за споразумение между 20 страни. И а, общите рамки на преговорите в Доха. Там не става дума за пълна реципрочност между и развитите страни и развиващите се страни. Това ще въжи ли и за услугите, защото там възниква друг проблем. Защото при обществените поръчки, например, е, положението е друго позицията на комисията е такава, че за да се отворят обществените поръчки в тези страни, там трябва да се откажем от реципрочността. А парламентът се много пъти изказва по този въпрос. Имат, има клаузи, които а, а, а, правят много трудно реципрочността. Не става дума за транспорта, е, енергетиката и другаде, където е необходима реципрочност. А как ще се, в много случаи, там е, е това е едно гарантирано пространство за националните е, политика. А, и как ще е, е, ангажиментите за отваряне на пазара, пазара за услуги е, ще е, повлияят върху политиката, защото те ще зададат политически, това отваряне ще зададе политически проблеми за съответните страни, несъмнено. Сега господин Маскардини. Е сигураменте un progetto ambizioso e importante. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин комисаря. Наистина е амбициозен проект с много аспекти, които ще се превърнат в важни развития, но също така и с много деликатни моменти. Съгласен съм с много вече казаното идва, е, че сълскостопанската индустрия и земеделието трябва да се гледат отделно. Това е област, която нашите различия, имам предвид различия между ЕС и САЩ, геномодифицирани организми, животновътство и така нататък. Има много основни различия момента Съединените щати са въвели нови правила за вакцинацията. Много по различен начин стоят нещата в Европа. Този сектор европейците се изправяме пред една нова ОСП, и това върви със своите последствия. Трябва да обърнем сериозно внимание. Не трябва да се превръща всичко това в някаква огромна амбициозна рамка, защото все пак остават някои неща, които трябва да си припомним. Например, както вече беше казано, може да има тристранни моменти, които идват, да речем, от споразумение с Съединените щати в, а, с трети страни и а, стоки, които пристигат в Европа. И друг момент има. Да кажем, че се осъществи това споразумение. Един не е толкова разумен пример, господин комисар, ще дам. Има за законодателство от 30-те години на миналия век в Съединените щати, където се налагат указания за происход за продукти, което няма да се прилага в Европа. Или пък ще има някаква реципрочност? Тоест, ако американците ни изпратят някакви продукти, те ще трябва да слагат етикета с означение за происход. Няма да се разпростирам много. Мисля, че колегите вече са, е, успяха да посочат доста подробности. Важността на този проект Трябва да идентифицираме секторите, в които не е нужно да поемаме а, и да стигаме да задънена улица. Не може автоматично да приемаме реципрочност в тази област. Зелените имат думата. Благодаря, господин председател за това, че ми предоставихте възможността да задам един въпрос. Той е много подробен. След 81-а насам, всяка година се изготвя доклад от търговското представителство, където се очертава рамката за свободна търговия с трети страни. Държавите с идентифицирани от този доклад 301 могат да се подложат на а, известен вид ограничения, докато търговското представителство не прецени, че се спазват съответните правила. И сега а, по този доклад 301, заедно с колегите, зададахме писмен въпрос, който, за който получихме отговор, мисля от вашата дирекция, в генерална дирекция търговия. Отговорът е пълна глупост. И там се казва, че комисията се опитала да говори за този доклад, там се казват някакви неща и че всичко е наред, доколкото реалните санкции се обсъждат от а, органа за разрешаване на спорове в СТО. Все пак обаче това е много важен инструмент за дипломатически инструмент страна на САЩ, кой, с който се оказва натиска и при а, положение, че достатъчно широк е консенсус за фрагментирането на вътрешния пазар – а, все пак през 1999 година комисията каза, че нямаме хармонизирано споразумение в Европейския съюз, но сега явно вашата дирекция ми отговаря, че имаме такова от 2004 на сам и всичко наред, но всъщност Съединените щати все още включват четири държави, отделни членове на Европейския съюз, в доклада си от 2012 година всичките, които са а, осъществили а, необходимото от а, директивата и трябва те да спазят не само посоченото в директивата за а, правата за интелектуална собственост, но и допълнителни а, изисквания, но смятам, че това наистина а, допълнително влушава условията и фрагментира допълнително а, вътрешния пазар и дава още по-лош старт за цифровия дневен ред. И така, моят въпрос е дали смятате да обърнете внимание на този въпрос в двустранните преговори. Благодаря, казва председателят. Аз последен ще се изкажа. Thank you. I am last speaker. I have uh, just... Аз последен ще се изкажа. Два въпроса по всяка от темите, които, на които се спряхте. На първо място, търговските съотношения САЩ-ЕСА. Аз също се подписах на едно писмо към съвета и комисията, насърчавайки амбицията за търговско споразумение с САЩ. В това писмо обаче подчертаваме необходимостта да се отчетат конкретиките и спецификите в ЕС, е стандартите за камиони, за храна и така нататък. Какво кара комисията и съответно нас да вярваме, че САЩ, които винаги са били по принцип против тези въпроси, а, изведнъж ще отстъпи. На каква цена бихме получили тези отстъпки от страна на САЩ по тези чувствителни, не само за нас въпроси, но и за тях? Мисля, че ни е нужен в отговор на този въпрос на по-ранен етап. На второ място, многостранните споразумения по услугите. Комисията уча... участва в тези първоначални преговори по а, насоките на съвета. На кой етап смятате вие, че бихте могли да имате нужда от страна на конкретен мандат от съвета за продължаване на тези преговори? когато всичко вече е приключило като преговори или малко по-рано, за да може съветът отново да разгледа мандата и парламента също да се изкаже по този мандат. Доста въпроси, господин комисар. Well, feel free. I don't want to constrain you on time. I have no problem that you constrain me. Няма никакъв проблем да ме ограничите. Въпрос на Дания Каспари за напрежението между многостранните въпроси. Това е нещо, което се чуи в другите изказвания. Нямаме проблем да преговаряме за услугите на много странно равнище. Между другото, това а, беше едно от исканията ни. И вече в Женева и в Хонг-Конг имаше наблюдения, че ще трябва да имаме паралелен напредък и в многостранните преговори което не може да се ограничи само в селското стопанство. За всичко това има един отговор, който, за съжаление, е единствения, който мога да ви дам, а именно, че е необходимо да има събеседник, който е готов да говори с вас, иначе е много труден разговор. А при услугите тези 20 държави са готови за преговори, другите не са. Правилно или не, това е фактът. Казваме и сме казвали много ясно, че искаме тези преговори да спазват съответните правила. Гад с правилата и при услугите обаче Архитектурата е много по-различна от тази на ГАЦ и не е толкова лесно да се интегрира в един многостранен форум. Аз смятам това и за една червена линия, която трябва да следва архитектурата на ГАЦ. Доводът обаче на САЩ и другите би могъл да бъде ами не задължително обаче това покрива необходимото. Но все пак опираме на въпроса за това дали работим във формата, който е прият на многостранно равнище. Начина по който се използват негативните, положителните списъци. Сигурно може да се постигнат и същите резултати с всяка една процедура, но много странната процедура е тази, която е заложена в ГАЦ и смятам, че нея трябва да следваме. Господин Ланге, много ми хареса обрисуваното от вас с камионите. Защото винаги съм се възхищавал на тези камиоти от архитектурна гледна точка. Те са много по-хубави от европейските. Това е. Те са част от това, кое, което винаги съм харесвал в американската култура. И също и много хубави картини на тази основа, не само от американски, но и от европейски художници. Но отговорът на вашият въпрос е лесен. Дали ще могат да пуснат на пазара в Европа тези камиони, ако отговарят на европейските стандарти. Много е проста отговора. Дали е възможно или не, ще видим в реалността в бъдеще, но смятам, че отговора е единствения възможен. Госпожа Скаха изчезна, но поне от тук за стандартизацията имаме двустепенен подход. От една страна ще поискаме от различните сектори на промишлеността да направят предложения. Какво смятат те, че може да се направи в тяхната област? Това е част от консултацията, която инициираме в момента, защото това е и подходът, който в краткосрочен план е най-плодотворен. Но трябва също така и да очертаем един структурен подход за бъдеще. Вече го направихме или поне се опитахме да го направим в ТЕК. И А, обаче виждаме, че това отнема доста усилия и време. Смятам, че в, в средносрочен план трябва да се опитаме да очертаем споделена структура, която позволява стандартизация и за двата, да кажем, блока в, е, в същото време. Една обща структура. Как това ще функционира? Няма как подробно на този етап да опиша, защото е необходимо доста да се обмисли, но ни трябва общ инструмент за това. По един или друг начин трябва да го набавим. Може би и вие трябва да се запитате какъв би могъл да бъде механизма за решаване на спорове в такава една област, дори и по отношение на нормативната уредба, дали трябва изобщо да има някакъв вид следен орган, към който могат да се обръщат лицата или организациите, за които се отнася регламента. Но това е нещо много новаторско и ще отнеме време да го а, очертаем като рамка и да го разработим. Това, което искам да кажа е, че трябва да се приемат взаимно стандарти, така както сме го правили. Всъщност това, което сме правили на ниво вътрешния пазар, няма как да проработи на ниво ЕС САЩ. Поне аз не смятам, че е възможно или поне такава една възможност, според мен, на този етап няма корени в реалността. Трети страни, разбира се, има политически обосновки за такива усилия, промени се света и то бързо. Ако искаме да запазим позицията си, ще трябва да я а, заздравим. Но разбира се, отчитайки конкретиката и от двете страни. Господин Жадо. Да, мисля, че всички сме съгласни. Трябва да получим едно цялостно споразумение по въпроса за single undertaking, както се казва на нашия жаргон. Със сигурност по време на преговорите ще има известни нюанси в тълкуването на подхода, но самата идея се възприема. Дори ми се струва, че това е единственият начин, по който можем да постигнем резултати да започнем с поразумение относно тарифите и на първо време да оставим на страна останалите въпроси. Както казахте, всъщност няма много тарифи, които да са останали. Това са по-скоро ограничени области. Но предвид високото равнище на търговски обмен се стига до доста сериозни суми, защото те обхващат голям брой транзакции. Така че, де-факто, има един вид уравновесяване между двете, от двете страни на Атлантика. По този начин един вид субсидираме промишленостите си. Така че е вярно, че трябва да включим този аспект в едно по-цялостно споразумение, ако искаме да има някакъв смисъл. Съгласен съм също така с господин Нежедо, че тарифните бариери не са тех... от техническо естество, те отразяват една политическа действителност. И е ясно, че политическата действителност е различна в Европейския съюз и в САЩ по редица досиета. Напълно съм наясна с това. Ви дадохте някои примери, аз мога да дам други. Вярно, че не винаги е лесно да се намери решение, дори напротив. Ще има ли това отношение върху многостранните преговори? Аз лично бих предпочел да постигнем многостранно споразумение – опитите за сключване на двустранни споразумения изискват наистина много големи усилия. Никак не е лесно, но в момента това е единственото възможно решение, просто защото няма основа върху която да се водят е, многостранни преговори. За момента просто няма как това да се случи. Дори бих си позволил да кажа, че това е грешка, но грешката не е по наша вина. А, междувременно трябва да се опитаме да отворим някои пазари за нашите производители и за нашите предприятия в областта на услугите. Господин Стърди, споменахте сектор на селското стопанство, имате много добри отношения с Съединените щати. Затова предлагам да ви направим един посланник и да се опитаме да и да се опитате вие да убедите Съединените щати. И с а, нетърпение ще чакам а, несъмнено добрите резултати. The effect of the election, uh, I'm not going to pronounce myself on the elections in the United States. Въпросът за изборите няма да изказвам позиция. Не мисля, че това е ролята ми. Всеки би могъл да има своя позиция относно изборите в тази зала, затова не мисля, че има смисъл да споделям какво аз мисля по този въпрос. По следващият въпрос, със сигурност споразумението за, за свободна търговия е проекта с политически характер, но това винаги въжи за подобен вид споразумения. Ясно, че в конкретния случай има още по-дълбоки политически доводи. И е ясно, че тук залога е различен. Отношенията са различни с големите играчи, с на равнище от економическа гледна точка и големите играчи от политическа гледна точка. Знаете, че се водят преговори в момента с редица партньори в Азия. Опитваме се да напредваме с преговорите с Индия и с Китай. Ясно че в тези преговори има своята роля и политиката в Азия, но тя не е толкова важна ще бъдещето ще го покаже. Търговските преговори винаги се водят в някакъв политически контекст, но не винаги преговорите се основават на доводи, идващи от чисто политически анализ. Въпросът на господин Шолц. Мисля, че тук има разминаване в мненията, което в което се стига до основният принцип дали вярвате в либералната търговия или не. Не мисля, че ще успея да убедя господин Шолц в моето, моята гледна точка, особено предвид факта, че той не пусна залата. Надали ще успея да го убедя и до година или в последните няколко години. Мисля, че тук имаме разминаване в гледните ни точки, което от е от принципно естество. идеята, че избягването на дублирането ще доведе до загуба на работни места е идея, която е много далеч от моите лични представи за това какво е економиката и какво може да направи тя. Но всеки има правото да изказва своето становище. Това е част от демокрацията. На следващият Следващият коментар, дали може да сключи споразумение с Северна и Южна Америка. Аз предлагам първо да започнем с Северна Америка, после да видим нататък. На следващият оратор споменахте едно споразумение, което на пръв поглед няма отношение към споразумението с нас. Разбира се, всяко споразумение съдържа правила, свързани с происхода на продуктите. И естествено ще направим всичко възможно тези правила да не се прилагат автоматично. Разбира се, ще направим всичко възможно мексикански продукти, които навлизат на свободно, които навлизат свободно на пазара в Съединените щати, да не могат свободно да преминат на пазара в Европейски съюз. Ще разгледаме тези въпроси. Не съм сигурен, че ще избегнем това, от което вие се опасявате. относно услугите. зададохте въпрос относно споразумението за услугите. В рамките на ГАД се предвижда изключение за някои сектори, това може да се предвиди и за сектора на аудиовизуалните продукти. И изобщо не се поставя въпроса за услугите от обществен интерес в рамките на ГАЦ, така че тук мисля, че имаме възможности в Европа да създадем съответните резерви, от които имаме нужда. И мисля, че не съм се записал правилно третия ви въпрос. Не мога да ви отговоря незабавно. Мисля, че в самото споразумение трябва да се запише, ако искаме да преизгледаме някои от позициите си. Това бих казал сега, но не мога да дам повече подробности. госпожо Андерс Доттер. Опитахме се да намерим отговор на вашият много конкретен въпрос. Давам си сметка колко много държите на спазването на правилата върху интелектуалната собственост в интернет, въпреки че се противопоставяте на акта. Не сме съгласни с списъка на Съединените щати, в който фигурират държави като Испания, държави, които спазват своите международни ангажименти по отношение на правата върху интелектуалната собственост. До момента, в който Съединените щати не наложат едностранни санкции или не вземат едностранни мерки срещу някои от нашите държави членки, няма какво да направим. Можем да обсъдим въпроса с нашите партньори в щатите, ще го направим. А междувременно можем да включим Съединените щати в нашия собствен списък за наблюдение за прилагането на правото интелектуална собственост, но иначе няма как да забраним на САЩ да изготвят своите доклади. И на последния въпрос на председателят на комисията, господин Морейра, както вече казах в стъпителното си изказване, работим възоснова на настоящият мандат, съществуващият в момента на мандата. Което значи, че според нас за момента нямаме нужда от нов мандат. Но, разбира се, ако Европейския парламент смята, че трябва да приеме резолюция или доклад или какъв друг вид текст относно нашия мандат, можете да го направите. Ние ще вземем предвид а, вашето становище, но за сега изхождаме от гледната точка, че можем да започнем преговори възоснова на на съществуващият в момента мандат. И това за сега не е било успорено от съвета. Знам, че парламентът държи да може да изкаже своето становище преди мандата да бъде даден и вие сте пълното си право да го направите, но ще се съгласите, че трябва да действате малко по-различно в случай на вече съществуващ мандат. ако дали ще приемате някаква резолюция или доклад, зависи само от вас, но ако ще го направите, аз ще приветствам, нямам никакъв проблем. Председателят, да, със сигурност ще обмислим тази възможност, господин комисар. Благодаря ви за поредното посещение. Дискусията ни беше много по-затворена. Със сигурност ще се върнем по-късно на тези въпроси, в частност когато обсъждаме докладите по всички тези теми. Довиждане, бих искала да кажа довиждане сега на комисаря. И тъй като времето напредва, ви предлагам да преминем направо към е, точки от дневния ред 16 17 и 18 ще разгледаме заедно три проекто становища. legislative initiatives. Това е така нареченият пакет а, обществени поръчки. Комисията Инко е водеща по тези три становища, но тъй като това е, има обществените поръчки, имат и търговски аспект. Те очакват нашето становище. Джан Лука Суста е докладчик и по трите становища. Джан Лука, имаш думата. Благодаря. Виждам, че нямаме много време. И по тази причина ще се опитам да бъда колкото мога по-кратък. Преди всичко един а, чисто а, формален въпрос. Графикът. Аз ще. Срокът е 18 юли. А аз бих искал за становището по договори за концесия да бъде този е срок септември 17 или 18, като се има предвид, че гласуването в Инко се предвижда за декември 2012 година, т.е. хубаво е да имаме малко повече време, за да може да поработим върху предложенията за изменения. Вероятно сте констатирали вече, че докладът на Имко направо беше разбърнат наопаки от измененията, които се предлагат. А значи необходимо е, може би, да отложим а, а, срока за им, измененията и срока за гласуване. Нека сега повторя нещо, което вече беше казано. Колко е важен този въпрос. Европейския пазар е отворен пазар, 85% от него са отворени за достъп на трети страни. А междувременно не може да се каже, че където и да е, пазарът за обществени поръчки е отворен другаде извън Европейския съюз. 12% в САЩ, 23% в Канада, в Япония, 22% в Канада, в Корея е 50%. Всички тези страни имат около 85% достъп до нашия пазар на обществени поръчки. Говорим за международни споразумения, които, а, при които се спазват правилата на СТО. където участват Европейският съюз и неговите партньори. И единственото но това са единствените задължителни изисквания. А, на тях се пада около 3% от световният БВП. Но това се отнася само за 15 от 42-те страни членки на Световната търговска организация. Има и страни наблюдатели, а пък страните, в които са договарящи се страни, са обикновено развитите страни. Преговорите за влизането на Китая, същата е Йордания и Украина са в ход. Някои от големите търговски партньори обаче имат значителни резерви по отношение на отварянето на пазара си за обществените поръчки. Сега да кажа нещо за измененията към директивата за обществените поръчки, които съм предложил. А също и към директивата за дейности като водоснабдяване, енергетика, транспорта и почтенските услуги. Новите предложения на комисията се областта на обществените поръчки Европейския съюз вече има амбициозната цел да бъде отворен за международния пазар. Но и тук възниква въпроса за реципрочността. И тук става дума за директива, а не за регламент, т.е един по-общ законодателен акт. Нито а, поръчки в областта на естествените монополи, нито в други области има възможност да се изключат тръжни предложения от трети страни, които не отговарят на правилата. Ако не бъде прият регламент по този въпрос, ние няма да имаме никаква защита и затова аз внасям изменение за необходимостта от реципрочност. Необходими са също така по-строги критерии при тръжните процедури, автоматично изключване, ако цената е под повече от 50% по-ниска от останалите предложения, също така възможността да се иска информация, ако а, предложената цена е с повече от 30% по-ниска. Значи необходимо е да се а, изисква информация винаги, когато офертата е с, с ненормално ниска, се предлага ненормално ниска цена. Разработили сме също така в сътрудничество с нашите колеги от комисията ИМКО, които вече работят по редица аспекти на заетостта, социалните клаузи, опазване на околната среда и така нататък. Тоест, ние работихме в сътрудничество с, с тях. И трябва да се каже, че нашата комисия, комисията Инта трябва да изиграе, да изкаже своята дума за нашите отношения с нашите страни търговски партньори. 80% от моите предложения се приемат. Става дума за използване на делегираните актове, например, а също така привеждането в съответствие, уеднаквяването на праговете, например, а също така и законодателството, което се съдържа в Омнибус 1 и Омнибус 2. Надявам се, че през едните дни е, ще е, може да говорим, ще има изменения, които се отнасят до директивата относно забавените плащания. Ще се, има позваване също така на арбитража, задълженията, които се предвиждат правото на труд, опазването на околната среда и така нататък. Колкото за критериите за най-низката цена, по тези критерии вече работи колегата Тарабела, който е главен докладчик и по въпросите за арбитража. Ще спра до тук и съм готов да отговоря на въпроси. Чарлука, opening the floor to the shadow, starting with Павел Залевски. И... Първо, а Павел Залевски от е, НП. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на госпожа Ханзи, която е, е наш докладчик в Сянка.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 нашия докладчик е в Овсянка смята, че докладът и измененията към него са ориентирани правилно. Ще имаме възможност да постигнем компромиси. Има няколко въпроса, на които обаче тя иска да се спре. Първият се отнася до условията за публично-частните партньорства. Според нея, начина по който те са третирани от комисията, не дава възможност да се използват изключенията. Така че тя би искала този текст да се а, прередактира и а, а, това е решението на Европейския съд а, и ние не трябва да искаме нещо повече от това, което решението ни диктува. Сега дали става дума за 89 или 90%, трябва да бъдем по-гъвкави. Когато става дума за взаимност. Европейския пазар на обществените поръчки е най-отворения в целия свят и ние трябва да се стремим да осигурим условия за равностойно участие на малките и средни предприятия и да предотвратим евентуална дискриминация спрямо европейските малки и средни предприятия. Необходимо е също така да се потърси равновесие между различните страни на тази, тази тема. Относно четвърти параграф на четвърти член, където става дума за публични търгове за социални услуги, госпожа Ханзик мисли, че там се отива малко прекалено далеч. Тъй като вече имаме регламент, който се отнася до социалните услуги и според нея тази, този въпрос не, не е от наша компетентност. Тя също така би искала да внесе някои изменения във връзка с ниските оферти. Тук комисията предвижда специални мерки, но независимо от това, тя смята, че така както са залегнали тези разпоредби в сегашният проект, не са достатъчно подробни. Когато става дума за дъмпингови оферти, а когато това, това е за тях, а когато става дума, че трябва да се разглежда в търговете, когато, в които има поне пет оферти, тя смята, че този човек трябва да бъде заличен, тъй като е прекалено взискателен. Докладчикът предлага да отложим докладът за договорите за концесия. Защо не? Ние се опираме на последния доклад на Европейския парламент по този въпрос, където се казва ясно по този въпрос и няма нужда да започваме нова дискусия. Тъй като няма, нямаме а, данни за изкривяване на вътрешния пазар по този въпрос. И защо да искаме а, преразглеждане на директивата, след като няма деформации на пазара, които биха наложили една подобна ревизия, един подобен преразглеждане на директивата. Във всички случаи, това такава беше, по всеки случай така беше позицията през октомври на Европейския парламент. Значи трябва да оценим много хубаво има ли съществува ли необходимост от преразглеждане на директивата. Колкото до останалите елементи, виждаме, че има желание за по-голяма взаимност, за по-голяма реципрочност. А, това е абсолютно законно, законно политическо искане. Но за нас не това е основното. А, и не е, то е главното в предлагането от наши изменения. Например, по отношение на трансатлантическите отношения. Силата на САЩ в търговските отношения, че тези отношения се основават на една много силна промишлена и селско-стопанска политика. Ние в Европа имаме ОСП. И може да сме доволни или да не сме доволни от нея. Зелените не са доволни, но тя винаги е определяла позицията, нашата позиция в нашите преговори. А, обаче въпросът е, че ние нямаме промишлена политика, подобна промишлена политика. И затова всеки път, когато говорим за търговия, се питаме какво да защитаваме. Просто не знаеме какво да трябва да защитим. И когато става дума за обществените поръчки, а това е много важна част от нашата економика, не толкова колкото Канада, но все пак това са 18 до 20% от нашата економика. И трябва обаче най-напред, когато говорим за обществени поръчки, най-напред трябва да определим как, към какво се стремим да постигнем за нашата економика. И оттам да видим какво искаме от търговията. Ние като еколози, Смятаме, че трябва да се даде приоритет на малките и средни предприятия, не само защото те трябва да имат достъп до световите пазари, но те трябва да имат достъп до обществените поръчки и вътре в Европа. Същото се отнася до социалните и екологични аспекти. И а, тъкмо противно на това, което мисли комисията по този въпрос. Ние а, а, Знаеме конфликта е свързан с Онтарио и, а, е, а, е, също така, и възобновимите енергоисъщици, които, за които става дума там. Но трябва да кажа, че ние разполагаме с много малко инструменти за промишлена политика, достатъчно ефтини инструменти. И за това смятаме, че обществените поръчки трябва да бъдат инструмент за нашата промишлена политика, чрез който да защитим малките и средни предприятия и да позволят реиндустриализацията на Европа. Това трябва да бъде един от най-важните елементи на нашата работа. Благодаря. А сега госпожа Мак Кларкин от Десера. Добър вечер на всички. И аз искам да благодаря на докладчика за работата му по този по много важно становище. Много важно е да поработим над рамките за обществените поръчки. Но като си имат предвид контекста, в който работим, економическата криза. И затова искам да повдигна няколко въпроса, свързани с праговете за договори за концесии. Боя се, че а, докладчика а, слага тук едни граници от 5 милиона при концесиите и искам да попитам защо е възприел такъв подход. Може би се надява, че това ще да бъде економически по-ефективно. Аз мисля, че това ще стане точно обратното. Ще направи обществените поръчки, ще ги ускъпи. Е, от какво, на какво се обосновават подобни промени в праговете? Може би комисията също ще каже нещо по тези промени. Също искам да попитам докладчика за четвърто, пето и 23-то изменения по отношение на регламента за контракт, договорите. Става дума за инструмента за реципрочност. И мисля, че трябва да бъдем внимателни, когато цитираме един е, е, регламент по този начин, защото той те първа може да се промени. Е, това е много важен въпрос и мисля, че тук в комисията ни предстои доста работа по този въпрос. Благодаря. Каспари. Благодаря. Сега Каспари от НП. Колеги, съвсем доволен бих бил, ако докладчик коментира малко неговите изменения, за да ги обмислим още веднъж, да разберем какво точно се има предвид. Аз подкрепям голяма степен казаното от него, но има все пак два въпроса, ключови въпрос за това какви са нашите отговорности като комисии. На второ място, изключително важно за мен, целият този въпрос за външната също измерение за пазара на обществени поръчки, доста изменения има там и точно там смятам, че ние имаме водеща роля. Много отворено ще кажа, че за мен е изключително трудно да говорим за тези три а, доклада и да говорим за външното измерение на обществените поръчки. Това трябва да се обмисли, трябва да се съгласим за едно смислено решение. Разбира се, моят доклад също наближава в дневния ред но не е задължително имаме равеща роля. Даваме нашето мнение на Имко, те правят каквото си искат и срамота би било Имко да се съгласят за нещо съвсем различно в, във връзка с външното измерение на обществените поръчки, което се различава от а, нашето становище. Това, което аз работя в моя доклад е малко по-различно. Това е моят въпрос, моят коментар. Надявам се че да може малко повече да коментира и тази област от външното измерение, когато говорим за външни производители и изключването на някои а, а, участници. Тук трябва да се опитаме да уточним а, тези моменти и да изчакаме по-скоро моя доклад, за да видим повече подробности. Не искам да избягвам дискусията по този въпрос, разбира се, че не, но ние трябва да се съгласим по нещо тук в комисията, но ви а, се обръщам към вас за някакъв вид споразумение, което да по, а, постигнем, а не да даваме зелена светлина на имко, да решават нещо, което не е в тяхната компетенция. Социалистите, благодаря господин председател. Наистина без съмнение това е стратегическа тема за всяка вид промишлена политика и ние разбрахме това. наясно сме с това в Европейския парламент. Важно е и с нашата комисия правим да формулираме тези политики. сключват се договори. Имаме и стандарти в индустрията, имаме екологични стандарти. Трябва камионите, автобусите договарят на най-високите възможни екологични стандарти. Въведените също са важни. Трябва да направим така, че изчислителните системи, които се изграждат, да са максимално ефективни. дори производителят да не е навсякъде на пазара. В Съединените щати има квоти за нововведение и аз смятам, че е максимално ясно трябва да посочим това, което искаме да изградим. Индустриална политика с ясни компоненти. Така стигаме до външното изм... измерение. Този доклад ни се предлага тук днес и тук са критериите, които биха били валидни за всички търгове, външни търгове и смятам, че това е важно и от интерес на нашата индустрия да имаме този списък от критерии за външните търгове и трябва там да се включват социални, екологични стандарти и въпроси, като нали, незаконосъобразни субсидии и въпроси като протест защита на правата за интелектуална собственост. Подобен вид разпоредби аз самия нямам никакъв интерес. Пазарите за обществени поръчки да нарушават правата за интелектуална собственост. Ако определим тези критерии, както вече споменахме днес, бихме могли да имаме такъв списък критерии, без значение кой предоставя услугата. Нека сега чуем комисията в края на нашето обсъждане. Съвсем накратко, ако обичате, вие ли ще говорите от името на комисията? Аз съм от голяма дирекция Март. И по трите въпроса ли ще говорите? Да, но ще се опитам съвсем накратко, както помолихте. Така че, може би, е, в е, един конкретен момент ще се съсредоточа, който беше повдигнат по време на дискусията, въпроса за реципрочността. Знаете, комисията много силно е, говори по тази тема и имаме предложение в тази област за Международен инструмент за обществени поръчки и смятаме, че това е правилното място. Тук трябва да се състои обсъждането по този аспект. Вярно е, е и ние много ясно чуваме загрежеността, която изразявате за разликата между двете предложения във времето, но трябва да подчертаем, че това е един и същи пакет, в който има своята вътрешна логика и ние смятаме, че не би било правилен отговор да се дублират разпоредби или да се прехвърлят разпоредби от единия инструмент в другия. Има други решения за сближаване и осигуряване на съпосочност и хармоничност в пакета, като и не изпращаме противоречащи си послания на нашите партньори. Така че определено смятаме, че има възможност да се направи нещо, за да не останем с тази разлика а, и да запазим статуквото това, което се предвижда в момента в директивата за комуналните услуги, и изчаквайки останалото да влезне в сила. Това е нашето основно послание. Разбира се, има много други въпроси, които повдигнахте в тази изключително интересна дискусия и ние бихме искали да коментираме по-подробно, но вероятно не сега е момента. Така или иначе, комисията е на линия за да съдейства, за да отговори на въпросите, които имате по конкретните моменти. И аз бих искала да се спра на въпроса за праговете. праговете. Наистина два различни прага за стоки и услуги може да причини е, допълнителна сложност в вече сложни е, договори, в които има и е, услуги и стоки. Отбелязваме си това, ще обсъдим по-подробно и в парламента и в съвета и вероятно ще има изменения в това отношение. Благодаря ви, казва председателят. Сега към нашия докладчик за отговор на направените бележки и наблюдения. А, например, предизвикателството поставеното Даниел Каспари. Благодаря. Господин председател, във въведението си аз не успях да изразя целият довод и спор, който вече проведохме, защото нямаше време, но а, за да бъде максимално директен и да отговоря на господин Каспери, ако той изобщо е прав за всички а, тарифи, аз а, не се обиждам, но отговорът към него би бил, ами да се откажем изобщо от а, разработката на това становище. Не мисля, че това е правилно. но Това е едно решение на комисията. Ако комисията реши да се откаже от това а, становище, няма нищо против. Причината, поради която го казвам е, че основната тема в становището и измененията са свързани с международните аспекти. Нека се спрем на обратния довод. Какви са аспектите, които би използвала една компания от трета страна, за да спечели един, една такава поръчка. Така че когато ние подготвим едно становище, едни такива сделки с реципрочност, с прагове. Са местни договори. А тук разглеждаме и международните положения. Докладчик е господин Каспари по а, инициативата Бърния Дегухт там трябва да обърнем наистина внимание, но това е и правният сценарий, който разглеждаме. Същото ще стане и с е, регламента Бърния Дегухт, бих казал на господин Каспари. Е, трябва да обмислим по-подробно въпроса. Както каза и господин Жадо, и съм съгласен с него, тези директиви ще се подадат така или иначе и ще бъдат одобрени. Но не съм сигурен, че регламента Барния Дегух ще бъде със сигурност одобрен. Не съм наистина сигурен. Ще говорим с комисаря и с съвета, но накрая нямам представа какво ще стане. Всъщност, а, като начало не знам и коя ще е водещата комисия, освен че заедно ще се под описва, не виждам каквото е да било общо в отношението на двамата за този регламент. Не знам за каква реципрочност можем да говорим. Директивата за услугите, директивата за комуналните услуги, директивата за обществените поръчки. Това са сектори, които са много чувствителни. Услугите по-специално. от нелоялната конкуренция в трети страни до редица други аспекти, които не са покрити. Или трябва да сме сигурни, че изпращаме една цялостна система, не само Бърния Дегухт, или пък няма да имаме каквито и да било защитни мерки. Аз не съм протекционист, разбира се, нямам преди някакъв вид протекционизъм. И накрая, съвсем накратко, услугите, диференцирането на услугите. А, тук трябва да говорим за сектори като образование, здравеопазване, те са особено чувствителни. На второ място, вътрешни, 100% вътрешни ако са наистина вътрешни, те трябва да идват изцяло от органа, който сключва договор за обществена поръчка и накрая на последно трето място към господин Жадо, както прочетох измененията подадени от колегите, ми се струва, че ще постигна доста сериозно съгласие между нас, но съм съгласен с казаното господин Жадо, че текста, някои от възможностите, които са свързани с малките и средни предприятия, с праговете, с възможност за преговорни позиции. Някои от тези неща вече са в директивата и някои от измененията просто разширяват тези възможности. Явно трябва внимателно да разгледаме проекто измененията и на срещата с а, докладчиците в сянка ще разгледам тези възможности. Благодаря ви. Ще разгледаме въпроса, но няма как да променим графика. Крайни срок за подаване на измененията за двете директиви за, публичните, за обществените поръчки, извинете, и обществените услуги е 18 юли в 18 часа. По отношение на директивата за договорите за концесия, решихме да я разгледаме отново през септември, така че за момента няма крайен срок за внасяне на изменения. И преди да премина към последна точка от дневния ред, трябва да ви съобщя, че съгласно решението взето от координаторите днес, крайният срок за тъй нареченият протокол АЦА между, или протоколът за взаимно приемане между Съединените щати и Израел е 16 юли в 18 часа. Повтарям, 16 юли в 18 часа. И последните две точки от дневния ред ще бъдат разгледани заедно. Става по точка 19 и точка 20. И двете засягат регламенти, които имат за цел да включат в законодателното законодателството на Европейския съюз хармонизираните правила на ООН относно стандартите за моторните превозни средства. Въпросът е много важен. Вече сме го обсъждали, вече го обсъдихме всъщност и го споменахме този следобед, все повече зависим от международните стандарти за, мъж... за моторните превозни средства, а тези стандарти се изготвят от въпросният орган на ООН. И е важно за Европейския съюз да наложи натиск на нашите търговски партньори, това правим в момента с Япония. Се надяваме това да направим и с, Съединените щати. Целта е да наложим натиск върху тези партньори да приемат същите едини стандарти. И това би било добре. В този случай вече няма да прилагаме стандарти на Европейския съюз, а стандарт, световни стандарти, които ще са споделени от всички. Както вижте, въпрос е много важен. Аз лично съм докладчик и по, двете, и по двата доклада и отношението ми е много положително. Смятам, че трябва да вземе много силна позиция тук. Въпросът не не е важен. Все още няма определен график. Предлагам да проведем втора размяна на мнение през октомври, да си оставим необходимото време. Но, моля ви, не смятайте този въпрос за маловажен. Той е много важен. Важен не, не само, важен не само по себе си, но е важен за да засилим позициите си по отношение на наши важни партньори, които имат а, големи промишлени сектори за производство на автомобили, като Япония и Съединените щати. Виждам, че никой не иска думата. Някой ще се изказа от името на комисията? Имам две имена. Антонина Гронж и Магрита Телеш Роман. Кой ще се изкаже? Да, господин председател, тук сме. Благодаря ви. Сбира се, предвид напредналото време, ще се опитаме да бъдем възможно най-кратки приветстваме факта, че вашата комисия вече провежда първа размяна на мнения по тези две предложения. Както каза и председателят, тези две предложения са изключително важни в рамките на международните преговори в автомобилния сектор. Двете предложения се правят в момента поради промените, които бяха направени в договорите от приемането на тези две предложения през 1987 и 2000 година съответно. Трябва да приведем тези два документа в съответствие с договора. Трябва да следваме новата процедура за сключване на международни споразумения. Трябва да се промени и процедурата писане в текстовете. Също така трябва да се, да се помени начин за определяне на позицията на Европейски съюз в рамките на преговори на, на съюза в международни преговори. Знаете, че по член 289 на договора се предвижда нова процедура, като също трябва да бъде интегрирана в тези текстове и ще поправим член 44. Той ще бъде заличен по съвет на правната служба на комисията. И като цяло текста ще бъде приведен в съответствие с договорите председателят. Благодаря ви. Отново ще разгледаме този въпрос през месец октомври. И така приключваме с дневният ред за днес. Реших да, да оставим точка 21 от дневния ред за утре. Защото не може до да безкрай да разчитаме на преводачите и на това, че ще продължава да работя след края на редовното работно време. Утре заседанието ни продължава в друга зала, която се намира в, същия, в същата тази изграда, но на петият етаж. До утре. Благодаря ви.